Wir, wir nehmen unsere Beratungen. Подновяваме работата. Извинявайте за закъснението, но трябваше да проведа среща с представители на Марокко. Казвам добре дошли на двамата еврокомисари, господин Мимица и господин Хан за международно сътрудничество и за политиката за съседство. Е, казвам добре е дошъл и на господин Фротозо генерален директор, с когото се видяхме и днес. Тема на обсъждането е съответната част от бюджета на Европейския съюз, като ще изслушаме двамата еврокомисари. След това представителите на комисията и доклада и ще остане с господин Мимица. Казвам добре дошъл и на представителя на Европейската сметна палата, госпожа Ламарк. Е, и много се радвам, че сте с нас, защото имам и аз лично да ви попитам нещо. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа евродепутати. Преди всичко благодаря на вашата комисия за възможността, която ми давате да ви представя 8 глава от нашия годишен доклад относно разходите на Европа в е, света. Искам да обърна внимание, че тази година Сметната палата е, реши да приведе своята работа с многогодишната финансова рамка, така че главата Европа в света е малко по различно от миналите години, малко по-разширена от старата глава 7, защото тук са включени и 300 милиона за регионалната политика, 150 милиона за регионалната регионално развитие и политиката 100 милиона за политика за развойна дейност. Е, ще се спра на основните констатации в нашия доклад и след това ще се спра на един добре познат вам, вам въпрос. Двете подхода на външната дейност по отношение на бюджета и на съфинансирането. Това са два въпроса. Е, знаете, че имаме ограничени правомощия за одит тук, но що се отнася до годишния доклад, тъй като това са области, за които ние работим, е, по, с нарочни доклади. Известно ти е, че целта тук е да се направи преглед на общия бюджет и да се установи дали комисията е спазвала конкретните условия за плащане и да се увери, че са спазени общите условия за допустимост, по-специално управление на обществените финанси. Държа, разбира се, да подчертая, че комисията разполага с възможности и звена за контрол, които дават основание да кажа, че комисията разполага с възможност за маневри, т.е. широко поле за маневри с цел да удовлетвори тези условия. И така, това, което прави Сметната палата, не може да излиза извън рамките, където започват мероприя... правомощията на държавите членки, така че можем да работим само с страните получатели на средства и никакви слабости, допуснати тук, не могат да породят грешки, които ние да отчетем в нашия одит. Така че не е изненадващо, че за 20-те разгледани дейности, свързани с разходите, ние не сме установили грешки. Втората сфера на ограничени наши възможности става, са дейностите на комисията с няколко донори или страни, финансиращи определени бюджети като ние, комисията може да отчете, че съответните а, дейности са извършени правилно, тъй като има възможно допустимост на разходите, така че ние сме малко сдържани по отношение на този подход, защото смятам, че ако други донори следват същите критерии за допустимост и същите принципи по отношение на собствените им принос, може да възникнат разходи, които не са взети предвид, като, тъй като са взети, са отчетени от комисията или от други донори, което поражда риск. Това са 35, така че това е важно. Това са 35% от разходи за 2014 година и попадат в допустимата, допустимия процент на сериозна грешка. Именно за това ние поискахме в, от парламента в своята резолюция за освобождаване от отговорност за 2013 година да отчете отделно тези външни разходи, които са свързани с проекти с по-голям брой донори. Ние отговорихме на вашето изискване и представихме в тази глава 2% на грешки за 2,5% по тази глава. Ние изчислихме за, пред, за тази година, това е за тази година, за предходната година, тъй като сферата на дейност е, е защита. Раз а за 2013 година имаме допустима грешка 2,1%. Ако изключим от тук двата типа дейности, за които, за които вече споменах, нивото на грешка съответно за тази година ще бъде 3,7% т.е. доста по-високо, тъй като тези дейности не, не влизат, не, не водят до грешки. Така че в този случай аз искам да обърна, да привлека вниманието ви към това. Ние, разбира се, потърсихме причините за тези грешки и установихме, че 28 от над топ е, дейности, т.е. 16% са засегнати или при тях възникват сериозни грешки, е, което допринася за оформянето на тази, този процент на грешки. И след като проведохме разговори с комисия, установихме, че в 7 от тези случаи Комисията е разполагала с достатъчно информация, за да предотврати или коригира тези грешки. Откъде проистичат тези, да речем, допустимите разходи са 55, оформят 55% грешката. В момента комисията, комисията да е приел тези разходи, това са 24% и освен това има още 8% проистичащи от други причини. Така че нашето общо заключение, че разходите одобрени от комисията попадат под един сериозен коефициент на грешки доста над 2%, за които става дума. И, се, и още нещо в продължение на казаното от нас от миналата година, което има отношение към настоящата работа. За националните прогнозни програми е, комисията приема 150 милиона евро, като тук да са осъществени определени дейности и е констатирано реално осъществяване на разходите и все пак комисията не се спира на, на тези приети а, разходи. А, а като обаче е, не очита съответното отношение към прогнозата. Тази година забле, забелязваме сходна аномалия за 96 милиона евро, като от Генералната дирекция прави внася корекции за 2013 и 2014 година и което е важно и държа да подчертая с благодарност към еврокомисарите, генералната дирекция, която отговаря за това, внесе корекции, което сочи, че в бъдеще ще се де, ще се работи на база на одобрени допустими разходи, тъй като се отчита сериозния риск в разрез с финансовите разпоредби и позволяват одобряване на разходи, безочетни разходи, без документи. Така че комисията вече е взела предвид бележките на Сметната палата и е внесла корекции, което ми дава основание да изкажа изрична благодарност на комисията и да се поставя на разположение за по-нататъчен диалог по този, по този и тези въпроси. Искам също така да припомня, че в глава трета от тази годишния доклад определени части от тази глава се отнасят до резултатите от политиката и по-конкретно политиката на развитие. При необходимост съм готова да внеса допълнителна яснота относно оценката на резултата и отражението му в бюджета на комисията. Благодаря, госпожо председател. Председателката благодаря. Сега се надявам да не се налага аз да посочвам кой от господа еврокомисарите ще вземе първи думата, но вярвам да сте се разбрали и да сте се уточнили по въпроса. Благодаря, госпожо председател. А, госпожо Ламарк, уважаеми членове на парламентарната комисия, уважаеми участници в това заседание много се радвам, че мога да бъда днес при, при вас. След едногодишно прекъсване мога отново да седна сред вас и да говорим с вас този път за политиката на съседство и а, помощите за 2014 година. Преди обаче да говорим за статистики и грешки, Искам да подчертая контекста, в който работим. Много от държавите, с които работим, са разсърсвани конфликти и кризи. При такива условия рискът е неизбежен. Това се отнася и до финансовото управление на средствата. Това е част от ежедневието. И въпреки, че ежедневно полагаме усилия, нещата не винаги могат да бъдат овладени. Както знаете, е, политиката не, не се подобри през последните години и след една години след една година ще говорим за средства, в, вложени в регион под знака на бежанска криза, терористична опасност военни действия и така нататък. Това са събития, пред които Европа до сега не е била изправена в своята нова история тази връзка искам да, изявя, да изразя категоричната си убеденост, че средствата за присъединяване и подобряване положението могат да допринесат значително социално-економически аспект за развитието на страните, особено ако са свързани с съответни мерки. Те допринасят за по-добър живот на гражданите, за разкриване на нови възможности, особено пред младото поколение. За да постигнем това, трябва да се стремим към оптимално използване на средствата. Първо, чрез избор на програми и проекта, които допускаме за подпомагане – и второ, чрез съзнанието за отговорността, която носим за отговорното използване на парите на дънакоплатците. Не става дума само за това, нашата работа да бъде доказано легитимна и законна, но и да постигнем видими резултати на място, които да бъдат разпознаваеми за нашите партньори, но и за нашите съграждани като дейности от Европейския съюз. Както инструмента за сближаване, така и инструментът за съседство разкриваха, разкриха значението на финансовата помощ при приемане на добро економическо управление, върховенство на закона, подобряване на публичната администрация. Това са важни теми за нас. В рамките на инструмента за съседство ние решихме да насочим помощта към ограничен кръг приоритети, като работим там, където наистина е най-необходимо и постигнем по-голяма ефективност с двата инструмента доказахме, че можем да реагираме бързо на променливи и кризисни ситуации. Е, ще посоча като пример е, нашата реакция при наводненията в Босна и Сърбия. Ние успяхме да се пренастроим бързо Същото се отнася и за нашия ангажимент за кризите в съседство от Украина до Северна Африка. Ние показахме, че можем да помагаме в съответствие с политическите изисквания и политическите приоритети на държавите членки Европейския парламент. Взехме адекватни мерки в е, условията на огромната беженска криза, която разтърсва в Европа, към която идват хора от много страни и от много посоки. Насочихме помощта там, където е най-необходима. При тези инициативи следим за спазване на основните финансови правила в бъдеще сме на разположение да доуточним и дадем допълнителна информация. Сега по повод доклада на Сметната палата. Първо, изрично благодаря на госпожа Ламарк за коректния изряден доклад и особено в частта по е, ролята на Европа в външната политика. Благодаря на е, членовете на Сметната палата за добре свършената работа. Изключително много държа на тази работа, защото комисията носи отговорност да докаже, че средствата се изразходват в съответствие с солидното и добро финансово управление и носят резултат. След създаването си от 1 януари тази година политик, генералната политика за съседство и разширяване отговаря за 16 страни и 7 страни кандидатки и потенциални кандидати за процеса на разширяване. Финансовите инструменти с Европейския инструмент за съседство и за сближаване. Радвам се, че проверката за надежност и декларацията от 2014 година дадоха положителни резултати за нашата дирекция. Грешката е под 1%. Що се отнася до дейностите за Сърбия и Босна на бившата дирекция разширяване, вече чухме мнението на е, Светната палата, но в последно време грешката е под 1%. А за съседните страни, Палестина, Украина, Тунис, Молдова, е, там са установени наистина грешки, но все пак трябва да отбележа, че в сравнение с 2013 година подобрението е значително и грешката е под 1%. Това развитие показва, че нашите механизми за контрол работят и се подобряват. Стремим се към намаляване на грешките, но тези резултати няма да ни изкушат да почиваме върху тези лаври, така да се каже. Предстоят ни още много усилия и трябва да продължим да работим за поддържане на ниско ниво на грешка в нашите дейности. Разбира се, сме се съобразили, сме взели предвид препоръките на Сметната палата за последните две години. Там става дума не само за намаляване на, и изрядно посочване на грешката, но и за нейното намаляване. Тук отново в доклада става дума за въпроса за предварителното финансиране, който още през 2013 година е установен в Генерална дирекция разширяване. Така че там става дума за плащания за 2013 и 2014 година. През пролета на 2014 година нещата бяха коригирани и за 2014 и 2015 година нещата бяха обсъдени с Сметната палата, парламента и съвета изрично Сметната палата посочва внесените корекции, като тази годишния доклад съдържат допълнителна, допълнителни препоръки за генерална дирекция по политика на съседство и преговори за разширяване. Работи се за вътрешни насоки, за политиката за съседство и преговорите на разширяване и ние тук ще се съобразим с това. Бъдете уверени, че и генералната дирекция, и аз самия ще продължим да работим в този дух. Основната ни цел е заедно с вас – да открием слабости в изсвояването на средствата и да подобряваме все повече работата. Благодаря. Председателката, благодаря господин еврокомисар, благодаря, че предлагате до година пак да дойдете. Считайте се резервиран за всяка година от тук на сетне. Боя се, че пак ще се видим. А сега да чуем господин еврокомисарят Мимица. Имате думата. Thank you very much, Honorable Chair. Благодаря, госпожо председател, почитаеми дами и господа, почитаеми пред членове на Европейската сметна палата. Искам да благодаря на представителката на Европейската сметна палата за представянето на 8 глава от годишния доклад. Днесната обсъждане се отнася до управлението на помощта за развитие през миналата година – има 2600 проекта в голям брой страни за 7 е, милиарда и 300 милиона евро. По време на дебата имахме възможност а, да разгледаме различни аспекти на въпроса. Искам в началото да се спра на три фундаментални аспекта. Първо, дали сегашната миграционна и беженска криза показва провал на нашата помощ за развитие. Второ, ролята на неправителствените организации и а, нашето по-голямо внимание за резултатите. Настоящата криза повдига един важен въпрос, който много от вас зададоха. Дали увеличаваща се брой бежанци не доказва, че нашата помощ за развитието в миналото се е провалила. Отговорът е твърдо не. Трябва да правим разлика между мигранти и беженци. Редовната и а, подредена а, а миграция а, е в полза на самите мигранти, на страните, от които те идват и страните, в които отиват. Повечето от мигрантите преминават в близки страни. В страните южно от Сахара 80% от мигрантите отиват в други по-богати африкански страни. Но за принудителната, незаконната, нередовната емиграция и за бежанците става дума помощта за развитие помага за развитието, за борбата с глада и бедността, помага срещу, за борбата срещу нарушенията на правата на човека. Това не е изчерпателно изброяване. Но реакцията трябва да бъде много по-широка. Необходимо е да бъдем реалисти, когато става дума за това, какво може да очакваме от помощта за развитие. Като се имат предвид тези ограничителни условия, мисля, че общо заето нашето сътрудничество за развитие е било успешно, включително и в светлината на сегашната бежанска имиграционна криза. Да ви дам само някои примери. Да вземем примера с Мозамбик, страна с ниски приходи, поразена от конфликт преди, преди 20 години. Нашата помощ за бюджета на Бозамбик помогна за възстановяване на макроекономическа стабилност, за управлението на финансовите системи, събирането на приходите и е, осъществяване на приоритетни програми. В, Мозамбик е, е, напредват услугите, по-специално образованието. Има всеобщо начално образование и за момчета, и за момичета. Друг пример е първият доверителен фонд в Централно-Африканската република, е създаден през юли. Само два месеца по-късно бяха одобрени първите действия по този фонд в края на 2015 година. Вече са видни първите резултати. Рехабилитиране на две болници и 22 здравни центра, рехабилитиране на градската инфраструктура в Банкоя и други градове създаването на 3200 работни места и други дългосрочни ефекти. Друг пример е Парагвай. Ние оказахме подкрепа на неговото правителство в борбата с бедността и по-добър достъп до образование. Резултатите говорят сами за себе си. Европейската подкрепа за тези програми беше ключов елемент в намаляването на абсолютната бедност от 18 на 10,5% за 4 години. А Парагвай постигна почти всеобщо начално образование само за 6 години. Вторият хоризонтален аспект се отнася до ролята на неправителствените организации в нашата работа. Сътрудничеството с НПО е важен елемент от нашата система, наред с подкрепата за нашите ценности и принципи. Безвъзмедната помощ за неправителствените организации се дава обикновено след направени предложения. А кога става дума за управление на кризите, извънредна помощ в неотложни обстоятелства също се отпуска на тези организации. Нашите разговори обаче се основават на принципа на разходоефективността и резултати за вложените средства. Тоест, ние ще продължим да обръщаме повече внимание на резултатите. Сигурен съм, че ще може много ясно да демонстрираме резултатите, които постига нашата помощ за развитие. Разбира се, средствата трябва да се разходват коректно, но и ефективно. Както посочи заместник председателката Георгиева, ние работим за по-голяма целенасоченост, специално внимание към резултатите във всяка от нашите политики. За политиката за развитие комисията издаде първият си пилотен доклад въз основа на постигнатите резултати, прият по-рано тази година. Почитаем и дами и господа депутати, Днес обсъждаме годишния доклад на Сметната палата, който показва, че нивото на грешките за външната дейност е под 3% за последните 3 години. Процента на грешките за Европейския фонд за развитие е 3,8%. Остатъчните грешки, които комисията анализира всяка година, т.е. грешки след като са взети мерки за корекция, показва, че вече три последователни години този, този процент на грешките намалява до 2,8% през 2014 година. А сега да спомена някои пунктове, по които не сме съгласни с Сметната палата. Тази година палатата а, въведе втори а, показател за грешките за Генерална дирекция ДЕВКО. Комисията не споделя този подход, защото по този начин става дума за два вида финансиране, които засягат половината от нашите разходи. Тоест, това не е в рамките на логицата на пълно и справедливо оценка на процента на грешките. Аз смятам, че нивото на грешките, което постигаме в момента, не е лошо. Разбира се, все има още възможност за по-нататъчно подобряване на нашата работа и комисията работи в няколко насоки за по-нататъчно намаляване процента на грешките. Ще продължим да подобряваме работата си. Анализирахме също така резултатите установени от палатата по отношение на остаточните грешки – установяваме, че нашата контролна структура е добра, но в някои случаи нейното прилагане може да бъде по-добро. Като взимаме предвид искането на Европейският парламент и препоръките на Сметната палата, беше разработен нов план за действие тази година, за да може да подобрим а, нашата контролна дейност. Генералният директор на дирекция ДЕВКО ме увери, че а, той ще а, помисли за а, бъдещите а, резерви по отношение на а, по резултат на направения анализ. Комисията ще продължи да подобрява архитектурата на а, механизма за постигане на резултати. А, като се има предвид, че резултатите могат да бъдат оценени само след години. Системата ни трябва да се приспособи към новите цели за устойчиво развитие. По-голямо внимание да се обръща на резултатите, като се поддържа ефективно ниво на контрол за това как се разходват парите на европейския данокоплатец. Вашите препоръки и предложения са добре дошли. Очаквам плодотворно сътрудничество с вас. Благодаря председател. Благодаря, господин еврокомисар. Докладчика. Uh, Благодаря, госпожо председател. Uh, uh, уважаеми колеги, имам 10 минути. Ще се опитам да бъда съвсем кратка. И от, до мен е германско-словенският контрол. И, а, а, а, ще се опитам да се впиша в това, което а, е отредено. Опитваме се да възприемем по-конструктивен подход към освобождаването от отговорност, който да не връща внимание само на процента на грешките. Благодаря на двамата комисари, които обърнаха специално внимание на резултатите в е, съответствие с нашия нов подход. Благодаря и за писмените отговори. Мисля, че по някои от писмените отговори са необходими повече подробности, тъй като липсват е, някои неща в тях. Първото, което искам да спомена е отношение за рамките за изпълнение. И двете генерални дирекции, развитие и сътрудничество и разширяване, имат показатели за изпълнение, ключови показатели за изпълнение. Генерална дирекция ДЕВКО разработи своя общ собствени рамки за резултатите и би било интересно да знам какво е мнението на Сметната палата за тези рамки, разработени от ГДДФКО. Обаче не знаем до каква степен общите цели и ключовите показатели, за които се говори в доклада, са свързани с проектите на място. Или друго яче казано, не знаем дали постиженията на проектите наистина допринасят за реализирането на общите цели. Затова бих искала да ви помоля да кажете нещо повече по този въпрос. Благодаря ви, господин комисар. Споменахте един от важните аспекти на нашите външни отношения. Това е борбата с бедността, която трябва да има и непраки е, резултати, така че да предотвратяват неконтролираната миграция. В това отношение очаквам, пък и не цялата наша комисия очаква специалните доклади на Сметната палата, които ще бъдат много важни за нас. Един от тях ще бъде за резултатите от хуманитарната помощ, а другият доклад – ще бъде за разходите на Европейския съюз за миграция и съседни страни. Бих искала да помоля Сметната палата, кога мислят да представят тези специални доклади и е, е, ще имаме ли време да ги е, включиме в доклада за освобождаване от отговорност. И искам да попитам комисията, имат ли противоречия по този въпрос с на Сметната палата. Искам също така. Имам въпрос по отношение на, на НПО. Изглежда има някои неправителствени организации, които получават средства от Европейския съюз и също времено поддържат непоследователни и дори противоречиви програми. А, когато става дума за ценностите на Европейския съюз, искам да знам дали комисията съзнава тези проблеми и ако да, как е, е, се опитва да ги преодолее. Имам ли още време? Благодаря. Друг въпрос се отнася до координацията между генералните дирекции. Както знаете, цялата глава за Европа се отнася за външни отношения, но засяга различни служби на комисията, които преследват различни цели и работят с различни инструменти. Генерална дирекция ДЕФКО, НЕР, е, генерална дирекция ЕКО. И наред с това имаме и върховният представител за външна дейност. Не трябва да забравяме и Европейския фонд за развитие. Затова бих искала да попитам и двамата комисари, като има предвид, че става дума за няколко генерални дирекции, които трябва да координират работата си, а и тази координация не винаги е перфектна. Дали те мислят, че сегашният начин за оценка на проблемите и разпределяне на работата е добър или трябва да помислим за организиране на тази дейност по друг начин. И дали да и тук не трябва да се ръководим преди всичко от изпълнението. Имам въпрос към комисар Хан. Ако може да каже нещо конкретно за положението в Република Молдова, какво е предприето от комисията и как може комисията а, да гарантира, че фондовете, които се отделят за тази страна, се използват по предназначение? Това е съвсем конкретен въпрос. Въпрос към двамата комисари. Ако комисията разполага с статистика, колко договори а, са възложени без а, спазване на процедурата за обществените поръчки? И ако има такива, а, може ли да се подобрят процедурите при тези спешните случаи, при които това се прави? И последният ми въпрос, опитвам се да бъда съвсем точна по отношение на времето. А, винаги ми се казва, а, че трябва да а, оставя най-хубавото за накрая, но съм оставила най-лошото за накрая в случая. А, малко сме а, а, разочаровани какво е положението с да, може би с писмен отговор трябва да дадете какво е положението по този, това досието ИНЖ. А, може би а, ще има други въпроси, а, които ще бъдат повдигнати своевременно. Благодаря. И така, господин Хан, вие ще започнете ли отново? С удоволствие, госпожо председател. Първо, по отношение работата между така наречените комисари за външни отношения, Релекс, мисля, че работим добре и все по-добре. Това е идеята на комисията Юнкер да се образуват кластери, местник председатели е, с съответните компетентни еврокомисари. По външните отношения нещата вървят отдавна. Все по-добре се съгласуваме, що се отнася до освояването на средства. Заедно с колегите Стелианидис направихме пресконференция за мерките по всеки под своя портфейл е, по отношение на кризата в Сирия и нашите финансови средства какво можем, какво е необходимо, за да можем да помогнем в рамките на своите възможности. В наши сили, разбира се, по-скоро средносрочната и дългосрочната перспектива за уреждане на нещата. Що се отнася до успешните реакции и обществените поръчки, с удоволствие ще се занимая с въпроса, защото и за мен това е важно. Но на, на първо четене ми се струва, че нещата са овладени, защото и поради тази причина много средства канализират през международни организации, организации на ОНЕ, които работят на място в Сирия, Ливан, а, Йордания, Турция. Те имат уменията, имат опита, имат хората и ние сме готови да им предоставим средства, защото така сме по-експедитивни. И въпреки това и аз проявявам интерес и любопитство във връзка с поставените на ваш, от вас въпроси. Очаквайте още информация от нас за Молдова преустановихме всички плащания. Това е един от примерите, когато при всички добри намерения а пък и през, преди година Молдова беше отличника на групата използваше възможностите, беше много напреднала. А, от тогава това има, сега имат пети министър-председател. Положението е повече от ясно. Е, е, това е от информация на МВФ. Те казват, ние не можем да влезем там без е, да има правителство. Румъния преустанови двустранно договорните кредити. Положението е сложно. И въпреки това съм готов и предполагам и вие сте готови да посредничите но настоящото положение е такова. По отношение показателите за изпълнение ще кажа следното. Две неща. Първо, признавам, ние два сега започваме да прилагаме тези критерии, още повече, че и това го казва и Сметната палата. А, трябва да има по-голяма хармонизация на критериите между ДЕВКО и МИР. Ние имаме в нашата дирекция 9, Девко имат 18. Не зная каква е причината да бъдат 9, 18, 5 или колкото и да е. Но мисля, че е полезно да имаме общ поглед, общ резултат – защото, хайде да не кажа често, но в много случаи работим с едни и същи хора на място и е добре и за хората в страните да работим по една схема. Председателката, господин Мимице, имате думата. Yes. Thank you very much. Благодаря за коментарите, госпожо докладчик. Благодаря и за въпросите. Що се отнася до координацията на външната дейност, трябва да кажа, че съм напълно съгласен с колегата Хан. Имаме нови работни методи на Европейската комисия, които координират на ниво последователност на политиките, но и на ниво програми и преки действия, цялостният отговор на Европейския съюз на външни предизвикателства. Що се отнася до развойното сътрудничество, това е изключително важно за по-добрата координация с интервенции на Европейската комисия за мир, сигурност и такива от хуманитарен характер. В този смисъл бихме искали един наистина добре координиран европейски отговор, хуманитарен, мироподдържащ, краткосрочен, дългосрочен, средносрочен и точно това в момента се прави. Що се отнася до НПО като цяло и евентуалното участие в програми и действия, които противоречат на основни принципи на Съюза, както и ценности на Съюза – Нашите програми и проекти за развойно сътрудничество трябва да отговарят за прави... на правилата, зададени от съответния регламент, в който основните принципи на Европейския съюз, както и задълженията, свързани с правата на човека и развитието, са ясно записани. Всяка една организация или всяко предложение за финансиране, което противоречи на тези принципи, няма да получи финансиране. Също така имаме административни проверки и проверки за качеството и по време на подбора и по време на прилагането. Отвъд и над това всички тези проекти са обект на мониторинг от делегацията, правят се финансови отчети а, на а, съответните срокове. Нашите служби могат да спрат финансирането на проект, когато определено неправителствена организация в периода, когато получава подкрепа, не спазва нашите правила и принципи. В момента нямам конкретни данни или конкретни, конкретна информация за проекти или програми, които да противоречат на някои от нашите принципи или ценности. Така или иначе, обаче ще проверим в службите дали такова нещо се случва. Е, On uh, IMG, uh, if, if I'm... Що се отнася до неправителствените организации, ако въобще аз съм човека, който трябва да отговори на такъв въпрос, Това, което трябва да кажа е, че правният статут на Международната група за управление АНГ като международна организация бе поставен под въпрос в февруари през 2014 година. Генерална дирекция ДЕВКО веднага предприе предварителни мерки, за да изключи IMG от непреките управленски практики. Междувременно Олаф подаде на комисията заключенията от своето разследване през декември миналата година. И службите на Европейската комисия направиха оценка на доклада и комисията информира Олаф, че не всички препоръки ще бъдат последвани. Комисията смята, че съответната липса на правосубектност на АМГ а, не е обоснована. Не е аргументирана. Тези елементи от доклада на Олаф показват, че АМГ има правосубектност и може да подписва договори с Европейската комисия. За статут като международна организация бяха предоставени ново доказателство от в които не се знаеха от Европейската комисия. Там се казва, че трябва да засилим оценката на международните организации и тяхното признаване. Brother, uh, other, uh, uh... За други партньори при прилагането на нашите проекти. Това и направихме тази година. И този случай ще допринесе за точното тълкуване от страна на комисията на статута на международна организация на различни наши партньори. Също така забелязваме, че практиката за прилагане, което се използва от АМГ, не оправдава възстановяването на тези проекти и комисията отхвърли препоръката да се върнат средства. Ще следим изпълнението на договорите с АМГ. Що се отнася до спешните случаи, вече посочих в встъпителните си думи, че в някои от тези спешни ситуации преминаваме направо без, към, към финансиране без преминаване е, през процеса на събиране на проекти. Особено с системата на ООН и агенциите на ООН, с НПО също, в рамките на партньорски споразумения. 190 такива партньорски споразумения имаме с НПО и те дават възможност за отпускане на средства по проекти в спешни обстоятелства. Правим това и с други международни организации, но винаги в рамките на партньорски споразумения. Имаме такова, например, с Червения кръст. ще можем да ви дадем писмен отговор, който ще е подробен за тези процедури за спешни случаи. Следващия, който има думата е колегата Писан. Ja, danke schön, Frau благодаря, госпожо председател. Първо имам един въпрос към господин Йоханес Хан. Йоханес, ти ме нарече мъчител. Това е, мисля, най-високото звание, което мога да получа като член на тази комисия. И ще остана верен на така изградения образ и ще поставя въпрос който се свързан с помощта за присъединяване и преценката на комисията е, относно поведението на Турция като страния кандидат. Аз е, съм работил по въпроса за Турция и се позовам на доклад на Сметната палата, като парите, като а, е, се казва, че парите средствата се използват за всички възможни неща с цел при сближаване с Европейския съюз. Сега сумата е увеличена чувствително и за бежанци, но и за сближаване с Европейския съюз. Имате ли информация как се използват тези средства наистина? Въпрос към господин Мимица. На мен не ми стана ясно. Вие критикувате е, ви и казвате, че е, големия, големия процент на грешка се крие или проистича от различния подход на комисията и сметната палата. И сметната палата, поне аз така разбрах, сравнява две неща, два показателя, е, което води до грешка. Аз тук ще, адвок... ще пледирам за сметната палата. Тръгнат ли те да правят разлика и да търсят причината за грешки, да може да им се вярва. Така че мисля, че техния подход е разумен. И все пак, защо 3,8%. Вие говорихте за статистика, но не казахте нищо. По същество, какви са причините за увеличаване на тази грешка. И един чисто политически въпрос. Господин еврокомисар, вие имате информация какво става в африканските страни. Европа предостави много пари с помощ на тези държави. Това е свързано с голяма отговорност. Вие, ние вярваме на НПО. И при тази нараснала отговорност не смятате ли, че е по-добре да контролираме по-отблизо неправителствените организации, защото и там не всичко е злато? Смятате ли, че европейските представители там на място трябва да проемат още по-голяма отговорност? Това първо. И второ, в Австрия, в Германия се говори, ние като европейци се борим против причините за бежанските вълни включително в африканските страни, където инвестираме в училища, в болници, в инфраструктура, да се стабилизират тези държави, за да не бягат хората от там. Но вие описахте един много дългосрочен сценарий. Кога този тези пари ще доведат до резултат. Кога ще престанат хората да бягат оттам към Европа? Дали очакванията на отделните държави, член, държави извинявайте, оттам към Европа не са твърде големи? Можем ли да свършим, да постигнем тази цел с парите, които предлагаме? колежката Аяла има думата. Sí, gracias, eh, señora presidenta. Muchas gracias. Благодаря. Благодаря и на комисарите за информацията, която споделиха с нас. Първо ще се обърна към госпожа Марк. Това, което каза тя, много ме интересува. Интересуваме и становището на Сметната палата. Защо не включвате тези два стълба, ако мога така да ги нарека, които са свързани с бюджетите? Бюджетна подкрепа и институционалните фондове. В миналото сме работили с тях и смятаме, че те представляват предизвикателство. Трудно е да се постигнат тези цели. Не казвам, че е лош подхода, що се отнася до всички тези тенденции за упростяване, които се прилагат по препоръка на Сметната палата. Затова искам да разбера, защо не включваме тези два стълба които са огромна част от нещата. Може би аз съм се объркала, опитвах се да разбера всичко, може би не съм разбрала правилно. На второ място бих искала също да разбера и следното. Има нещо, което наричам подарък за коледа, бюджет, основан на резултати. Това искаме да постигнем, резултати. Но Имаме също така и едно изискване и само преди няколко седмици госпожа Георгиева излезе формално с този проект. За онези от нас, които от години се занимават с това, ние разбираме колко трудно се прилага това на практика и как е необходимо да се постигне консенсус по отношение на индикаторите за измерване. Трябва да има одобрение защото ако някой от нас имат определени индикатори, някой друг ще измисли други, трети ще измислят трети и се опитваме да се аргументираме пред медиите, всеки за своите показатели. И накрая ще стане така, че нещо, което е било положително, накрая ще отиде а, не там, където му е мястото. Вярно е, че комисаря Мимица и Хан работят а, по тези показатели. А, говорихме по този въпрос а, и когато госпожа Гресле представи един свой документ, свързан с работата на посланиците и делегациите, отново и там бяха по използвани определени показатели. Безпокоиме факта, че използваме показатели, които не са показателите, които сме използвали в миналото. Но има добри практики, които е можело да се използват, имало е добри практики, имаме, вие използвате тези е, показатели основания на изпълнението. Използват ги посланиците в своите управленски доклади но това са управленски доклади, това не са били доклади за оценка. Нека да се прави разлика. Как ще сравните това, което използвате вие и показателите за бъдещи резултати или бюджет основан на бъдещи резултати? Иначе оставам с впечатлението, че се парзаляме по лед и не знаем какво правим. След това становището ви за докладите на посланиците. Вчера нещата бяха доста сложни, защото използваме доклади, които трябва за нещо, а те, те са писани, за да се използват за нещо друго. Тоест, трябва да се използват за А, Б и С, примерно, знаят ли посланиците, че ние ще ги използваме за нещо друго, а, за да можем да работим ние отговорно по тях. И сега нещо по-конкретно за Тунис. Много работим в Северна Африка, особено имайки предвид положението там. Наскоро имахме една среща с посланици в, от Тунис, Алжир, Египет и а, имаше едно неудовлетворение, изразено от тях, че средствата, които са част от сътрудничеството между Европа и съответната държава, не пристигат редовно. Част от фондовете е заплатена вече, изплатена вече, но има друга част, която не е. Тунис беше перлата в короната и наистина смятахме, че там ще се постигне демокрация в ислямска или мюсулманска страна. Все още не сме загубили тази надежда, разбира се, но това бе поставено под въпрос, когато се наблюдаваха тези забавяния и се чуда дали тези забавяния се дължат на нещо конкретно или пък Говоря за Тунис конкретно и за Северна Африка по-общо като цяло. Казахме, че ще дадем също много средства на Турция. Обаче, дори с други държави в Северна Африка още не сме се разплатили. Част от тях работят много добре, особено що се отнася до развойна дейност или пък работата им с мигрантите, бежанците, някакси не се припознава това, което те правят. Същото се отнася и за сътрудничеството с медиите. Има също проблем с Израел и Палестина и търговското сътрудничество. Там има определени мерки, които са свързани с непризнаването на съответни практики, но това води също до конкретни реакции. Искам да разбера доколко политиката за добросъседство и политиката за сътрудничество са достатъчно добре координирани с търговските мерки, които искаме да наложим или които оказват въздействие по места. И накрая Молдова. Говорихме за Молдова Искам да разбера там как ще се случват нещата в времето. Това е страна, която има проблеми, там има голям натиск, но не искаме проблеми, що се отнася до сумите, които са заделени за тях. Не искаме финансови проблеми. След това таблицата за оценка, за която говорихте последното три месече на 2015 година. Очаквам да се постигне това, което е записано, но искам да разбера как всъщност ще се случи това. Благодаря. Колегата Чернецки има думата. Благодаря, госпожо председател. Не искам да коментирам резултатите на последната среща на върха в неделя, но Очевидно този коментар на госпожа Аяла Сендер е много интересен. Благодаря на госпожа Ламарк и екипа й за интересните встъпителни думи. Благодаря ви също така на гостите, казвам, на двамата комисари. Имам един въпрос към комисаря Мимица. Благодаря за отговорите, които дадахте на нашата анкетна карта. Но искам подробности. НПО, фондове, Control and... Контрол и мониторинг на Европейската комисия. Question of Madame Dlabayova. След въпроса на госпожа Длабайова и господин Пипер. Какво конкретно прави Европейската комисия, за да провери разпределението на фондовете и тяхното освояване. Благодаря. Аз също се списък, вписах списъка за изказване. Е, хубаво би било да ни бяхте изпратили по имейла встъпителните си изказвания. А, аз а, е, е, някак си не чух вие двамата лично. Доволни ли сте? Доволни ли сте от свършеното във вашия ресор през 2014 година? Първо, моля, това е първото, което моля да кажете. След това господин Хан. А, Миналата година спорихме малко с вас по повод казаното и от госпожа Ламарта а, нарушението на правилник, бюджетния правилник от генерална дирекция НИР. Госпожа Ламар каза днес плащ, безотчетни плащания всеки от нас си мечтае за това. Обещахте, че няма да има и сега пак има. Парламентът реши през май. И говорим тук за май, но ние с вас говорихме още през януари. Аз очаквах, че в момента, в който стане ясно, че така не бива, ще се откажете. Защо мина толкова време и трябва да ви кажа, че това е безобразие, като след като ни се казва, че нещо ще, една практика ще престане, това да не, да не престане. И госпожо Ламарк, за какви дати говорим? Дали е след май 2014 година? за безочетните разходи говорим. Това е първия ми въпрос към вас, господин Хар. Ханда. Второ, бяхте комисар по регионалното развитие. Знаете какво става в държавите членки. И сега за Сърбия и Босна имат грешка под 1%. Какво бъркат другите държави членки и колко са по-добре Сърбия и Босна? Да не би да сме взели в Европейския съюз неподходящи да държави, не когото трябва. И искам да попитам господин Хан още нещо. Вчера си позволих да направя обобщение на докладите за външна помощ на нашите посланици в Генерална дирекция ДЕВКО. И видях, че до сега Генерална дирекция НИР не използва този инструмент. Това е много важен инструмент за управление. Настоятелно ви приканвам да започнете да го прилагате, защото работата на вашите делегации не може да се оценява, нямаме показатели. А това е важно, за да знаем как да оценяваме работата. Колежке Аяла без показатели няма да стане. Иначе посланника ще ни каже, ми похарчих парите. Това е също критерий или показател. Така че посланниците трябва във вашия ресор също да знаят какво бива и какво не бива. Затова е важно вашата генерална дирекция да приеме този принцип. Това, въпроси, това са въпросите ми към вас. Е, сега от господин Мимица нещо не разбрах е, за IMG. Мисля, че комисията действа, така да се каже, ретро. Там, където работят бивши членове на комисията, винаги има печалба както и с тази банка. Докладът на ОЛАФ някак си е избутан на страни и е, е, като се говори тук вече правомерността на документите за основаване на АМГ въобще не играят роля. Аз поне така ви разбрах. Е, мисля, че с достъп до, до помещението за поверителни документи въпросът ще може да се реши. На мен това не ми прави добро впечатление. Е, госпожо Шмидт, имате дума и след това АДФ отделно. Имам е, въпрос в за фонда за съседски отношения, но нещо друго. Много слушахме за целите на Европейския съюз, за целите на комисията, сътрудничество, координация с съвета, цели на съвета, е, различни отдели работят в една посока от двете институции. Е, тоест, предвид е, ситуацията с бежанците в Европа сега Нови цели ли имаме, които най-сетне, е, така да се каже, към които вървим заедно, е, за разлика от досега? Е, колегата господин Али. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа комисари, уважаема госпожо Ламарк, е, искам най-напред да благодаря за информацията, която ни беше предоставена. Тя беше доста изчерпателна, включително благодарим и за доклада от Сметната палата. Аз искам най-напред да поздравя комисарите за това, че имат един за техния координиран подход най-вече по отношение на външната политика на Съюза като цяло, както в сферата на международното сътрудничество, така и при формиране на политиката за добросъседство и разширяване. Искам да поздравя специално комисар Хан за неговата позитивна роля в процеса на разширяване на Съюза и практическата подготовка на страните кандидатки за членове, за членство, въпреки че имаше изявление на комисията в началото на нейния мандат, неотдавна от комисар Хан беше ни представен новия пакет по разширяването, въпреки осложнената ситуация, в която настоящата комисия работи. И мисля, че това трябва да бъде отчетено тук и на това заседание. Аз имам някои въпроси, именно имайки предвид новия подход, който беше прокламиран и от комисар Кристалина Георгиева, връзка с бюджет формиран, основан на, на резултати. Разисквайки изразходването на ресурсите в тази насока, аз искам, бих искал да попитам е, какъв е коректният способ за измерване на напредъка на една страна е, за членство? Е, защото знаем, че отварянето и затварянето на преговорни глави е традиционният подход. Но имайки предвид обаче възможното политизиране на процеса, какво е вашето мнение за въвеждането на набор от индикатори? Може би индикатори на база на които да се извършва и самия аудит, както и е, да може да се направи и да се подобрят е, сравнимостите между е, самите държави. И когато казваме индикатори, ние разбираме нещо стабилно и устойчиво, което би могло по най-добрия начин да представи достиженията на съответната държава във връзка с членството на ЕС. Е, няма да навлизам в е, конкретиките. Наистина е, това е един дълъг процес. Когато има конфликти и осложнения в съответните страни, най-вероятно контрола трябва да бъде засилен от съответните институции на Европейския съюз. И аз мисля, че това беше заявено от комисарите. Благодаря. Ще започна с госпожа Ламарка. Моля, спрете се на въпросите на нашия докладчик. Моля, госпожо Ламарка, имате думата. Мерси, мадам ла президент. Концерно... Благодаря, госпожо председател. Най-напред въпроса за процента на грешките и тяхното изчисляване. Искам накратко да напомня, че тази методология произхожда от задълженията вменени ни от договора, а именно, че Сметната палата трябва да даде мнение върху а, а, отчети и тяхната достоверност и точност и редовност. Това не е нещо оригинално, това е нещо, което всички много добре знаем. А, да, следователно трябва да правим и финансов одит и да установим редовността на финансовите отчети. А, значи става дума за операции, които ние а, можем да установим, че не са редовни, а, трябва да квантифицираме внимателно да изследваме, във връзка с а, а, това, което е станало, за да се стигне до тези грешки. Разбира се, това не значи, че грешките не могат да бъдат коригирани и това става в редица случаи. Комисията с основание посочва, че преди да се стигне до края на съответния договор, грешки, които са установени, преди това могат да бъдат коригирани. Това става дума за, когато става дума за финансовият отчет на определена проекта. Когато става дума обаче за остатъчните грешки, които Девко установява, нещата са по-различни. Там имаме различна методология и всеки тези процент на тези грешки се изчислява по съответният внимателен начин, съответно методологията, която е установена. Тоест, в този случай Девко очаква да приключи дейността по а, дадената програма и дадения проект. Тогава установява остатъчните грешки. И ние сме казали вече не един път, че изчисляването на остатъчните грешки, т.е. грешките, които остават непоправени, след като вече е направен контрол и са коригирани една голяма част от грешките. Очевидно, генералната дирекция си дава време да изчака края на дейността и тогава да изчисли остатъчните грешки. Изчисляването, квантифицирането на грешките във връзка с допустимостта, точността и така нататък, тези грешки могат да бъдат изчислени и така се стига до процента, за който говорим. Затова не можем да квантифицираме е, грешките в плащането до Турция, тъй като което обаче е една важна слабост, тъй като комисията е могла да постигне уравняване на финансовите сметки с Турция. Значи, там има нарушение не само на финансовия регламент, но също така и на необходимите предпазливост. Необходимите. И затова комисията трябва да направи, да коригира тези грешки, които тя вероятно ще направи преди приключването на договора, но в момента, когато ние анализираме положението, установяваме тези грешки. Същите грешки постигаме за 96 милиона евро за май 2014 година. Значи става дума за операции, които са рискови и които от страна на комисията могат да бъдат коригирани, ако комисията се постара да направи това. Именно за това ние сметнахме и Генералната дирекция се слуша в нашето мнение, че трябва това, което се прави, да бъде в съответствие с финансовия регламент, да не се допускат подобни грешки в бъдеще. Тъй като тук се крие значителен риск. Значи, този процент на грешките е свързан с операциите доколко са коректни представените финансови отчети, но този процент на грешките също е показател за слабост на контролните механизми. И в препоръките, които ние правиме за комисията, общо взето, сме положително настроени, тъй като установяваме слабости, но също така смятаме, че операциите трябва да бъдат редовни. Колкото до изпълнението. Искам да напомня, че редовността е необходима съставна част, редовността на финансовите дейности е, е, е, неотменна част от изпълнението. Значи, е, парламента иска от нас да обръщаме по-голямо внимание на изпълнението и това се опитваме да правим не само в годишния си доклад, но и също и така и специалните доклади. Извинявайте, не отговорих на въпрос на госпожа Ела Сандер въпроса на двете различни процента грешки, които. Нека обаче сега погледнем от наша гледна точка за годишния доклад. Ние трябва да установим редността на опера... финансовите операции в рамките на финансовият регламент и дали то е спазен. Значи, ние не можем в тази дейност да установим дали е, е, са редовни тези транзакции, защото за бюджетната подкрепа комисията обикновено отпуска средства на един бенефициент, като се съобразява с редица критерии. Това не става така, тук така. Но ние да можем да установим и анализираме тези разходи, както правим в други случаи, когато става дума за пазарните правила и така нататък. Значи, в случая ние трябва да видим дали е, е, е изпъл... е, са изпълнени правилата в, в, в помощта, която е отпусната и несъмнено в определени страни не са еднакви критериите, и е, става дума за страни, които са развиващи се е, и които трябва да подобрят е, инструментите си на управление, управленските си инструменти. Тоест в нашия годишен доклад не можем да квалифицираме редовността на тази помощ, тъй като, доколкото тази помощ се отпуска от комисията. Ако съществуват грешки или нещо по-лошо, тези случаи трябва да бъдат анализирани а от съответните страни, а не от нас. А, а ние обаче анализираме бюджетната страна и в, а, а, общите и специалните бюджетни въпроси разглеждаме в светлината на изпълнението, защото можем да отидем на място, да видим какви критерии са използвани и да, да видим какво е направено, както го правят други страни и как се оценява ролята на тази бюджетна помощ. Значи, в техни... от техническа гледна точка не може да говорим за редовност, тъй като не съществува регламент, примерно за плащанията по ДДС и други такива подобни. Същото се отнася и за донорите комисията фактически е един от няколко донора, О, не и други. Ние даваме много голями суми за помощ за развитието. Най-голям донор сме в света, но правим това в сътрудничество с други донори и когато става дума за специфични разходи, не можем да установим дали те са допустими или не. Но в чисто технически план ние не можем да установяваме грешки, освен ако не правим специфичен одит на всяка отделна операция и в нашата работа вече сме го правили. Значи от техническа гледна точка многократно сме казали, че комисията а, а, не може да а, използва нашата методология за а, измерими грешки. И затова се налага изчисляване на два, два, а, два вида а, проценти на а, грешките. Значи в никакъв случай не става дума да искаме изкуствено да се увеличава процента на грешките, но искаме да оценим рисковете и грешките там, където комисията може да ги коригира в рамките на заключенията на годишния доклад. Тази процент на грешките е показател за делът на операциите, които са изследвани, в които са открити грешки, непознаване на правилата или друг вид грешки. Но това представлява в всички случаи една моментална фотография. Това по отношение на изпълнението ние имаме разработени методи за анализ във връзка и с годишния доклад. Знаете, че всяка година включваме глава посветена на изпълнението и това е работа, която вършим редовно в рамките на нашите специални доклади, защото при тях имаме възможност за конкретни страни, за конкретни операции да развием нашия подход и да оценим ефективността и ефикасността на съответните действия. В никакъв случай нямам намерение да давам оценка за изпълнението от страна на комисията и това как тя работи. Но казваме го и в годишния доклад. Пилотните инструменти – Председателката прекъсва. Извинявайте, не сте отговорили още на въпроса на докладчика за специалните доклади за миграцията и беженците. Вие споменахте два доклада. Един е свързан с риска, свързан с а, а, а, дейността на комисията който ще бъде прият от съответната камера и ще бъде представен на медиите и на вашата комисия. Този доклад значи, вече е приключен и прият и съгласно него този подход към изпълнението може и трябва да бъде подобрен, усъвършенстван, но а, доклада за миграцията. Напомням, че това е една странична а, дейност, външна, за дейността на комисията по въпроси за миграцията и е, работим в един деликатен, е, деликатни условия, когато става дума за бежанците. Този доклад е, породи известни противоречия с комисията и той беше представен а, на Сметната палата за второ четене, което ще се състои на 10 декември. И след това ще е, изготвим окончателния доклад, след като чуем окончателно положение на е, е, окончателното мнение и решението на съда. Председателката, което означава, е, че проверявания определя какво ще бъде аудитирано от аудитора. Така ли? Господин Хан, сега да чуем вас. Благодаря. мисля, че с господин Пипър винаги правим невъзможното възможно, нали? вие казвате, че съм ви определил като мъчител, както знаете, те са били от ниски социални слоеве, а вие ще се явите рицар на е, това поприще. Сега сериозно. А, сега помощта, която се предоставя за, като помощ за присъединяване и сега предоставената помощ за бежанците. Предприсъединителният бюджет е фиксиран. Има рамка е, за периода 14-20 година е 4-4,5 милиарда евро. И задачата или целта, предназначението на тези средства, както и за другите страни кандидати е чрез целенасочени е, инвестиции в публичната администрация и в инфраструктурата, страната да се доближи до европейските стандарти. И тук е, за всяка държава се договаря, обикновено в тригодишна рамка е определена програма. За разлика от структурните фондове, тук нямаме 7 годишен времеви хоризонт, а се определя в 3 годишни рамки какво да се направи. Акцентите са различни в различните държави, в зависимост от това къде има слабости от перспективата на бъдеща държава членка. Там се опитваме да предложим средства за премахване на тези, преодоляване на тези слабости. Там няма възстановяване на средствата за този период. Има индикативно начало на периода и средствата са на разположение до края на действие на бюджета. В този смисъл средствата са обвързано. Друго е положението, разбира се, ако мислим или вземаме решение как ще се справим с настоящите проблеми на бежанците. И тук миналата неделя се договориха извънредни, извънбюджетни средства – като държавите членки добавят средства. Иначе тъй като не можем да обозрем финансовите потребности, ние не можем и да ги овладеем. Разбира се, много е важно, че и тук се каза, има разлика между бежанци и мигранти, защото бежанците са бежанци от война, от политическо преследване, докато мигрантите имат определени економически намерения с цел да подобрят живота си и бъдещето си. За Тунис. В началото на годината имаше забавяне на плащанията. След обединяването на дирекцията до съседски отношения с генерална дирекция разшиняване, така се зададе генерална дирекция НИР, последствията да, разбирам, че някои страни са на мнение, че парите им се пилеят. Но истината е, че трябва контрол. Дали дадени плащания са оправдани и имаме комитет по мониторинга, те се събират два-три пъти годишно, разглеждат нещата и нашата процедура, която е съгласувана и с вас, се прилага и на тази база могат да се осъществяват плащанията. Това е изискването на Комисията за бюджетен контрол. За Молдова там няма срокове. Ако не са в състояние да намерят политическо решение, на базата на което да си сътрудничим, няма и да плащаме. Ние сме на разположение, на стендбай, но рискуват в един момент да изгубят средствата, ако годината свърши, но аз не мога да ги притискам, макар че много ми се иска е, и да ги накарам да се върнат към нормална политическа действителност, но не мога. Госпожа председателката постави въпроса. Да, в началото на миналата година имаше сериозни затруднения и за това говорихме. От 28 май новите разпоредби бяха в сила. Май 14 е, година и вече не би трябвало да има безотчетни плащания, неподплатени с документи. Допускам, че е така. Многократно получих такива уверения и не ми е известно обратното обстоятелството, че в страни кандидатки процентът на грешка е по-нисък, отколкото в някои от държавите членки, ако нещата не са се променили драматично в сравнение с предходния ми ресор, а предполагам, че не, най-големи проблеми имаме в най-новите и най-старите държави членки в по-новите държави членки те знаят колко внимателно следим и грешката не е толкова голяма. А пък старите държави членки познават структурите, ако си спомням, имаше санкции за Испания, че има много посредници, това повишава процента на грешката и вероятността от грешки. Така че, както казах, между някои нови държави членки и страни кандидатки няма голями разлики в администрацията. Има обаче е, нещо друго. Ние работим с страните кандидатки аз затова винаги казвам, че не говорим за преговори за присъединяване, а процес за въвеждане на европейските стандарти. И за това една от задачите е администрациите да направят толкова много, че да могат да работят с европейските средства за насърчаване. За това и аз като бях, когато бях комисар, комисар по регионалното развитие, следях сегашната генерална дирекция НИР да получи правомощията, защото много от дейностите се осъществяваха от нашите хора и едва след това се осъществява споделено управление, shared management. И по този начин се гарантира е, по-добра работа на администрацията. Обикновено това става непосредствено преди присъединяване на държавата членка към Европейския съюз. от там и ниска, ниското ниво на грешки. А що се отнася до а, този инструмент за управление, менеджмент тул, да, така е. Работим с Генерална дирекция ДЕВКО за хармонизация, за е сходни стандарти, така че да не объркваме нашите хора на място. Мисля обаче, че нашите посланници действат и без показатели. Но когато говорим за влагане на средства, разбира се, се работи с определени предпоставки и цели. И в заключение – преди две седмици представихме преработената си политика за съседство. И вероятно няма, не сте изненадани да чуете, че се стремим към стабилизация в съседните държави с три основни цели. Мир, стабилност, добруване и тук вече въпросът е как да ги квантифицираме. Какво значи квантифициран мир? Дали така, както ние го разбираме, или когато в източна Украина има два месеца примирие? Какво е мир? Още по-трудно е да определим стабилност. Всеки от нас има различно виждане за стабилността, пък просперитетът вероятно също подлежи на много тълкуване. Казвам всичко това, защото като ме питате е, какви, Клаудия ме попита какви са целите ни. Това са целите ни, за това работим. И точно в това е трудното. Е, при влагане на средствата и, и, и при успеха. Аз да речем, мога много добре да работя с министра на финансите и после изведнъж него го сменят. Това е извън нашата власт и нещата се променят. И въпреки това аз мятам, че в много случаи парите се влагат добре. И въпреки това понякога има отстъпление. Много ми се иска извън освобождаването на отговорност да си поговорим за нашата политика, предизвикателства, нашите стимули, нашите затруднения, защото извън нарастващия брой на одити ми се струва важно вашата комисия да е по-добре, по-наясно с нашата политика, защото в АФЕТ до сега никога не са ме питали дали сте се спрели плащанията за Молдова. Вие сте правото си да задавате този въпрос, но в парламента има различни позиции. Добре. Но е, за мен е ясно, че за разлика от Комисията по външна политика, вие не сте толкова вдълбочено наясно, кое какво защо правим. Вие не знаете и къде са нашите количествени ограничения. Благодаря. Председателката, благодаря. Аз съм убедена, че ще намерите показатели за мир, стабилност и добруване. А сега господин Мимица. Thank you, uh, Madam Chair. I'll try to... Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да отговаря на въпросите. Ще започна с процента на грешките и въпроса защо процентът се е увеличил на 3,8 тази година. Факт е, че днес вече имаме 3% грешка. Първо, редовната или най-вероятната, другата е нововъведения процент, като се изключват многодонорството и бюджетната подкрепа и накрая остатъчната грешка. Аз не бих имал нищо против е, факта, че има различни проценти грешки, ако всички тук в залата и извън залата разбираха какво означава всеки вид грешка и до каква степен това измерва напредък или някакви трудности при контрола или при прилагането на проектите. Така че процентът на грешката не се е покачил. Не, нямаше да се покачи на 3,8. ако взимахме същата извадка. Сравнението трябва да се основава на един и същи вид извадки и методология, на които да почиват тези проценти. Това, госпожо председател, ме води до въпроса, аз или ние като комисари удовлетворени ли сме от общия напредък в нашите политики. Не мога да бъда удовлетворен на този етап от общата политика и нейното прилагане, докато има грешки, които да присъстват в която и да е методология, която може да съществува. Аз разбирам, че почти никога няма да стигнем до нулеви, нулев процент грешки, що се отнася до развойната политика, но да се слезе под настоящия процент е нещо необходимо. Това би било един добър измерител на напредъка, на нашия одит, на нашите контролни механизми, на бюджетния контрол, осъществяван от Европейската комисия и препоръки в този процес. Можем да стигнем до 0,0% грешки, ако влезем само в проекти бюджетна подкрепа и не поддържаме проекти. И тогава развойната политика ще е първата политика с нула грешки. но не така искам аз да разглеждам нашата развойна политика. Затова приканвам всички служби да работят заедно, да обсъждат, да обясняват какво означава всеки един от процентите грешка и доколко той може да измерва общия ни одит, прилагане, изпълнение, общите ни резултати в развойната политика. Необходима е координация и признаване на различните проценти грешка. Това е изключително важно за бъдещите ни действия за миграцията, бежанците и дали развойната политика ще може да доведе до намаляване на миграционния натиск. Дори нередовната миграция и мигранти, които влизат в Европа, не са се увеличили драматично последните 3-5 години. Истинската криза са бежанците, а не миграцията. Притокът на бежанци в Европа не може да бъде намален с мерки от развойната политика и програми от развоен характер. Става дума за политически диалог, международната общност, Европейския съюз, държавите членки. както и Европейската служба за външна дейност, за да се опитаме да намерим политическо решение на конфликтите, които са първопричината на тези бежанци. Значи, що се отнася до миграцията, 80% от африканските мигранти движат в Африка. Те се местят от е, конфликтни държави в мирни държави в Африка, от е, бедни към по-богати африкански държави и това показва, че развитието дава резултати в е, много държави, не само в Африка, по цял свят, но може би не във всички. Затова дали да инвестираме достатъчно дали трябва да инвестираме повече в развойно сътрудничество? Да, необходимо е. Официалната развойна помощ е необходима. Това е взето предвид в общията програма за устойчиво развитие. Искаме да постигнем 0,7% от брутния национален доход – като процент, който ще отиде за такава помощ. Това е два пъти повече, отколкото имаме сега общо в Европа. Ще засилим развойната си помощ. Но официалната развойна помощ не е достатъчна, за да се справи с всички проблеми на развитието. Ако стигнем 0,7%, ако на глобално ниво се заделят 0,7%, то това може би ще бъде под 15% от общите потребности или общата сума, която е нужна, за да се стигне до целите за устойчиво развитие, тъй като това е един цялостен пакет, който да подпомага нашите партньори, там има вече частни средства, имаме и политика, добро развитие, за да има една рамка за всички тези политики. Необходими са повече аспекти, за да има такава политика, много повече от официалната помощ за развитие. в контекста на докладите на посланиците On the management of... за управлението на програмите. Тези доклади са управленски инструмент. Това трябва да се разбере. Това е управленски инструмент. И не е възможно тези закъснения в програмите или при прилагането на програмите, които идват от докладите на посланиците, да бъдат взимани за доказателство, че ние не постигаме целите за развойната политика в определена държава. Така че новата рамка, основана на резултати, в бъдеще ще даде възможност по-бързо да свържем целите с резултатите, да свържем с резултатите и бюджета. Ясно трябва да заложим основните развойни цели, които всяка програма ще постигне докладът на посланиците, казах, е управленски инструмент. Ключовите показатели, които са записани там, не са доказателство и не са показателите, които показват успеха на конкретните програми. За AMG вече се опитах да обясня позицията на комисията. Нека повторя. Що се отнася до нас, служият с АМГ е приключен. комисията потвърди тези предпазни мерки, които ние, генералния директор на ДЕВКО, вече бяха предприели. И комисията вече не ползва непряко управление с АМГ. Докато не се изясни статута на тази организация като международна организация, нямаме допълнителни доказателства, подкрепени от всички държави основали АМГ. До тогава няма да има непряко управление с тази организация. Така стигаме и до желанието си да подсилим критериите за непряко управление на организации от международен статут. Има 19 такива, които вече са преминали през този етап за непряко управление и сега ги разглеждаме по тези нови подсилени критерии. Пет от тях не минаха теста на критериите, така че IMG вече не е международна организация по тези критерии. Критериите на комисията и вече не управлява пряко или не е партньор, който може пряко да управлява и да е натоварен с това от е, Европейската комисия. За НПО и за това как можем да проверяваме дали е, проектите на НПО отговарят на правилата. Проектите на неправителствени организации или финансирани от тях се подлагат на същите контролни и одитни механизми, като всички други проекти и всички други партньори. Европейският е, съюз признава, че НПО са изключително важни за изграждане на основата за широко, мащабно, демократично участие от страна на гражданите. И за това имаме нужда от НПО при изготвянето на политиките, пък и при тяхното прилагане. Те са независими, ние уважаваме това, но разбира се, трябва да следим дали спазват правилата. Има комисии за оценка, те проверяват дали се спазват нашите политики при всеки един от проектите на НПО. Мисля, че това бяха въпросите. To the, to the development policy, uh, uh... Това бяха въпроси, свързани с войната политика. Uh, а, и това е всичко, което мога да кажа. Благодаря за уточненията, беше важно и накрая да чуем докладчика. Благодаря, госпожо председател, благодаря за дискусията. Има определени моменти, където виждам, че е необходима повече информация. Отбелязах си тук, че обещахте детална информация за договорите е, без обществена поръчка. Спешните случаи също може ли да ни дадете информация? Е, от страна на комисията също така очаквам коментар за спорната процедура със Сметната палата за специалния доклад може би писмено или сега, както искате, но това е важен въпрос и искам да получа подробности. Съгласна съм с председателката, че имаме нужда от подробности за АНГ. Моля, изпратете ни информация. Също така попитах за рамката за изпълнение. До някъде казахте нещо, но не ми дадахте конкретен отговор. Имаме нужда от по-задълбочена дискусия за новата рамка от резултатите на генерална дирекция ДЕВКО. Господин комисар, съгласна съм с вас за по-философската дискусия за общите цели, като мир, стабилност, благоденствие и така нататък. Да знаете, че политиката е едно, и от другата страна идва прагматизма и практичните решения. Трябва да съчетаем философията и политиката с прагматизма. Можем да го направим. Това са моментите, по които бих искала да получа повече подробности. Благодаря. Благодаря. Мисля, че можем да изпратим писменно някои въпроси. Е, можете да ни отговорите вие писменно. Благодаря. Господин е, Хан, вярвам, опасявам се, ще приемем вашата покана да разгледаме по-отблизо политиката на съседство. Много важно за нас е борбата с корупцията и нашата работа сочи, че трябва внимателно да следим нещата. Така че е, заедно с вас вероятно ще очертаем въпроси, по които си заслужава да поговорим, както и правосъдието, особено в политиката за съседство. Аз съм правила и доклад по собствена инициатива по този въпрос. И би било добре, ако и други представители на парламента се включат, така че разчитам да останем във връзка следващата година Сметната палата няма да изготвя нарочен доклад по раздел 4, но мисля, че можем да помислим да си определим едно виждане но това, че Сметната палата не, не представя доклад, не значи, че пък ние не бива да се виждаме. Така че благодаря, господин Хан. Позволявам ви да си тръгнете. Продължавам с господин Мимица. Господин Хан, понеже държа да уточня нещо говорим за мира, стабилността и просперитета са и философски принципи, но не само. Това са ясни цели. Наистина, трудно е да се квантифицират обаче. Е, защото има неща, които трудно се квантифицират. Това са обаче наши цели, на които ние държим интереси, които преследваме в политиката си за съседство. Мир, е, добру, добруване и стабилност. Така че радвам се, че си поговорихме но може би и комисията колко бит може да възприеме нещичко от афекта някъде да се срещнем. Мисля, че е важно да не забравяме, че резултатността е много важна. Така че наистина всички да сме наясно, че преследваме еднакви цели. Борбата с корупцията, особено в процеса на присъединяването, е важен елемент, но има и други неща, за които трябва да работим. Така че една открита, откровена дискусия ще ни помогне. Така че благодаря ви и благодаря, че ме освободавате. Е, Разбирате, че трябва да имам последната дума. Иначе благодарим ви. Ако беше аз, вече щеше да ви е скучно. На вас, господин Хан, весели коледни празници. А сега продължаваме с господин Мимица. Докладчик е госпожа Шмиц. И сега ще дам думата на госпожа Ламарк, за да ни представи съответния доклад. Благодаря, госпожо председател. Този път много набързо, защото господин Мимица вече представи е, и позицията на спалатата и позицията на комисията. Да, за грешката 3,8 срещу 3,4% миналата година и като изключим двата вида операции, които говорих, бюджетната помощ и финансирани от няколко донори дейности, ще имаме 4, стигаме до 4,8 процента. В 21 случая комисията а, е имала достатъчно информация да предотврати тези грешки. Така че в края на краищата а, г, се стига до ниво на грешка 2,3%. Не е малко, комисията трябва да прояви бдителност Принципните типове грешки са неспазване е, на принципите на общия пазар, липса на основателни документи, е, да разходи в рамките на 19% извършени от, да, извършени от бенефициентите. Що се отнася до дейно, втората част е за Генерална дирекция е, Европейски отношения. Е, там е, има внесена, е, поставяме резерва по отношение на плащанията, имаме сериозен процент на рискови плащания, така че процедурата на проследяване трябва да постави и да реши дали въпроса за допустимост на разходите. Смятаме, че контролът не е достатъчен, за да осъществи превентивна или коригираща дейност и сме особено бдителни. И е, освен това, по отношение на, е, резерва, кой, на резервите, които ние имаме в това отношение, е също трябва да се отбележи. И така по отношение на а, грешките, допуснати в Генерална дирекция ДЕВКО дължат се на неподходяща методология. Така че за раздел или глава 8 ние смятаме, че отговора на комисията и вече предприетите мерки в отговор на нашите бележки демонстрират готовност за преодоляване на слабостите, установени от Обита, Благодаря на компетентния еврокомисар и на поверените му звена за това, че осъществихме успешен и ефективен диалог. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Господин Мимица, нека ви чуем. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати, няма да повтарям встъпителните си думи, които се прилагат и към бюджета на комисията и към а, настоящата тема. Искам да припомня обаче, че за страните АКТБ комисията работи в а, много сложна среда, която включва и проблеми свързани с сигурността. Бих искал да говоря по три момента, които постоянно се появяват в писмените ни въпроси за а, този фонд. Процента грешки, посочен от палатата, идейния подход и просрочените плащания и затварянето на проекти. Нивото на грешка за този фонд, посочено от палатата, е 3,8%. Стабилно остава това ниво, между 3 и 5% се движи. Искам да припомня, че, що се отнася до остатъчната грешка, там имаме 2,8%, което включва и бюджета и EDF. Много е рискован контекст, което не бива да се забравя, но така или иначе разбирам това ниво грешка, което показва, че е необходимо допълнително усъвършенстване и подобряване на работата повдигнахте въпроса за двойната оценка на грешките, въведена от Сметната палата. Както обясних, ние не следваме логиката тук. Идеята, че модалността е по-малко склонна към грешки, не означава, че трябва да бъде изключена от извадката. Според нас такъв един подход изключвано, изклю, извинете, изкуствено увеличава нивото на грешката, тъй като тук нямаме аргументи свързани с редовност или легалност. В този смисъл вие повдигнахте въпроси за използването на така наречения идеен подход или notional approach при многодонорното финансиране. Този подход дава възможност Европейския съюз да съфинансира различни действия, макар че част от разходите не могат да бъдат покрити посредством европейски фондове. Този идеен подход прави така, че Европейския съюз да може да дава средства в този многодонорен подход. Това е един практичен подход, който прави така, че изискванията на Европейския съюз за правоучастие са спазени стига сумите на другите, от другите донори могат да покрият разходите, които не могат да бъдат финансирани по европейски правила. И накрая, в писмените въпроси, вие сте говорили по въпроси свързани с просрочени плащания и закъсняло приключване на програми. Европейската комисия е заложила различни управленски инструменти, за да се прилагат принципите на доброто финансово управление към проектите и договорите и по-специално основни е, показатели за изпълнение бяха създадени за мониторинга на вече приключилите договори, които все още обаче в счетоводната система не са приключени. Също така и за намаляването на предишното или началното финансиране, което би трябвало да бъде оправдано от договорните страни или бенефициарите вече се виждат и положителните резултати. Например, общата сума на предишно финансиране по EDF е намаляла от 1,5 милиона евро, милиарда евро, поправят се комисаря, на 980 милиарда евро през 2014 година. Това представлява едно падане от 560 милиарда евро или 36% от общата сума по фонда предварително или ранно финансиране, предложена в началото на годината. Обеден съм, че се движим в правилната посока. Уважаеми депутати, по този фонд смятам, че нашето сътрудничество е много ефективно и ефикасно. Ние сме се съсредоточили върху постоянното постигане на положителни резултати. В същото време обаче постоянно поправяме архитектурата на управлението и на отчетността. Очаквам да получа вашата подкрепа, както и е, вашия принос е, по този въпрос. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на нашата докладчица. Да, благодаря ви много, че ми давате думата и благодаря също така на комисаря за това, че се срещна с мен, беше много любезен отговори на някои от трудните въпроси, които имах към него. Миналата година за първи път се занимах с този фонд за развитие, EDF, и положението беше доста различно. Тогава мислех, че ще бъде интересно, като разглеждаме 2014 година, това ще бъде първата година от новия планов период и съответно нещата ще са се променили. Разбира се, като цяло контекста се е сменил и ние говорим за легалност или законност, за разходи, инвестиционния инструмент, контролните механизми, контролни органи, други органи. Не бива да забравяме, че вече не е приемливо да правим това, което винаги сме правили. Имайки предвид е, кризата с бежанците, трябва да бъдем доста по-последователни и да търсим една промяна в парадигмата – случая говоря за това, което вие вече многократно казвате и това, което каза и комисар Георгиева. Става дума за един подход, основан на изпълнението. Това трябва да променим, за да можем да имаме ясни цели. Сега няма смисъл да сочим отделни държави с пръст. Не мисля, че това води до конструктивен диалог, нещо, което винаги съм защитавала и особено в държави, които се възползват от такъв вид финансиране, финансиране за развитие. Ние обаче сме членове на комисията по бюджетен контрол, трябва да бъдем стрикни и строги. Имаме право да знаем къде отиват парите на дънакоплатеца. Трябва да знаем как се разходват тези средства, защото ние сме отчетни пред гражданите, които искат да разберат от нас какво е- се случва с европейските средства. Така че трябва да работим ефективно и ефикасно, подобно на всеки одитен орган или друг вид орган. И това е изключително важно, когато говорим за тези 30 милиарда евро от фонда. И нека да повторя, ще го повтарям като мантра, тези средства не са част от европейския бюджет като цяло. Те се управляват отделно от развойната помощ на държавите членки. Има няколко въпроса, които искам да задам. Когато говорим за развойна помощ и използваме фонда за регионално развитие, Смятате ли, че така трябва да се подходи? Ако искаме промяна в развиващите се страни, питам се, няма ли да искаме повече средства, няма ли да искаме един по-целенасочен подход, за да можем да намалим броя на държавите, в които работим, но да постигнем по-добри и по-високи резултати в по-кратък период от време, отколкото имаме по-настоящем. Вече ви попитах за бюджетната подкрепа и пряката помощ? Какъв е баланса между тях? Вие, може би, подкрепяте един такъв подход, вие обикновено го защитавате. Смятате ли, че това е един добър лост за по-бедните държави? Всъщност, моят въпрос би бил следният. Окончателните или крайните бенефициари няма ли да получат повече, в крайна сметка, ако имаме по-добри по-добре финансирани проекти. Говорим за няколко милиарда евро. Това са много пари за някои от тези държави. И това са средства, които могат да отидат за проекти единствено и само. Ако системата е слаба, ако има слабо управление, няма ли да се окаже, че използваме бюджетна подкрепа единствено и само, защото се опитваме да освоим средствата, които така или иначе са заделени? Какво мислите по въпроса? Що се отнася до фонда? Какво ще кажете за поетите задължения? Сметната палата, пък и анкетата, която ви изпратихме, ни казват, че 9,7 милиарда евро не са били преведени като конкретни плани. 730 милиона също се споменава като цифра, Дадена ни е тук разбивка, но вие говорите за този 6 годишен срок за финализиране на плащанията. Това отнася ли се и за фонда за развитие и как се стига до тази цифра, която е записана накрая? Какво е въздействието на тази сума върху плащанията също така за идната година? След това, когато говорим за миграционни потоци и за криза с беженците, изключително важно е да можем да реагираме бързо. Имаме доверителни фондове и смятам, че тяхното наличие е изключително важно. тези 10 милиарда, които са е, заделени, как можем да сме сигурни, че наистина са разходвани и че не са отишли някъде друга, да са отишли точно е, за това, за което са били заделени? Трябва да се опитаме да разберем, защо тези средства влизат в доверителния фонд и колко бързо могат да бъдат разплатени тези средства. Това са първоначалните ми въпроси. Може би ще имам и допълнителни въпроси малко по-късно. Благодаря. Апите. Господин комисар, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Въпросът за общият принос на Европейския съюз към световната политика за развитие и за постигане на световните цели за развитие. Това е важен въпрос. Това е най-важната част от преговорите по новата програма за устойчиви цели за развитие. Нуждаем се от повече средства за помощ за развитие. И Европейския съюз е поел ангажимент да участва още по-активно в развитието на целите за, до 2200 година и също така в новата програма за устойчиви цели за развитието. Почти ще удвоим помощта за развитие в световен мащаб. Но въпросът е къде е да насочим тези средства и как най-добре да използваме тази помощ за развитие. Преди да беше разработена програмата за устойчиво развитие, ние вече променихме нашите приоритети по отношение на развитието. И решихме да насочим нашите проекти за развитие в, към най-слабо развитите страни, които най-много се нуждаят от помощ за развитие. Също така намалихме броят на приоритетните сектори. До, сведахме ги до 3-4 такива сектора. И това е сега програмата, която ние изпълняваме. Вече 4-5 години работим за по изпълнението на тази програма. Нашата политика за развитие трябва да бъде приведена в съответствие с новата програма за устойчиви цели. С помощта на всички заинтересовани и участващи страни, Европейския парламент, страните членки, съвета, гражданското общество и разбира се Европейската комисия. За можем да допренесем по най-добрият и най-ефективен възможен начин за постигане на целите за развитие на Европейския съюз и постигане на целите за устойчиво развитие. Дилемата дали да даваме средства за бюджетна подкрепа или за проекти и кое ще бъде по-ефективно за постигане на целите, съществува. Съгласен съм, че може да се води подобен дебат, но от наша гледна точка политиката за бюджетна подкрепа предлага по-широки рамки за развитие, които дават възможност не само да се постигнат конкретни цели за устойчиво развитие в нашите страни партньорки, но също така дава възможност за опериране в рамките на един по-широк политически диалог за съчетаване на техническа помощ, а от които се очаква да постигнат реални, осезаеми резултати и реформи. Има целеви показатели, и еталонни е, мерки, които трябва да бъдат изпълнени преди да решим да отпуснем помощ за бюджетна подкрепа. Има механизъм за мониторинг и контрол за това доколко се изпълняват изискванията по тези показатели. Плащанията в помощ на бюджета се отпускат само когато са изпълнени тези условия. Необходим е също така анализ на ключевите показатели за резултатите в страните, на които оказваме бюджетна помощ. И групата страни, които получават подобна бюджетна помощ, общо взето постигат напредък в макроекономическото и финансово управление и намаляване на бедността. Ако сравним страните, които получават бюджетна подкрепа и ние, които не получават, установяваме, че първите постигат по-бързо намаляване на бедността, намаляване на неравенството, по-малки бюджетни дефицити, е, фискални дефицити, по-добри системи на управление на публичните финанси, по-голяма бюджетна прозрачност, по-добро управление на публичните финанси и по-добър контрол а, на корупцията а, в сравнение с страните, които не получават бюджетна подкрепа, за които отпускаме средства за финансиране на проекти единствено. Тоест, очевидно, бихме искали да продължим този дебат за сравнение на финансирането на проекти от една страна и оказване на бюджетна подкрепа от друга страна. Но ние трябва да сме в състояние да намерим най-доброто възможно съчетание на двата подхода помощ за бюджета на страните и финансиране на конкретни проекти. До година ще организираме дебат, кръгла маса по тези въпроси, за да обсъдим двете альтернативи. Помощ, бюджета на подкрепа и финансиране на проекти от друга страна. Разбира се, някои проекти се забавят, те закъсняват, тяхното изпълнение закъснява. Разполагаме с редица управленски инструменти и механизми за контрол. И бих искал да направим всичко възможно, както от страна на службите на комисията, така и за подобряване на капацитета за освояване на средствата от средите бенефициенти. За да може проектите да се изпълняват колкото може за, за по-кратко време, за 6 или дори по-малко години. И да са на лице реални резултати от помощта за проектите за развитие. Сега, доверителните е, фондове, те са пример за това как можем да повишим ефективността на нашите проекти за развитие, те да бъдат по-оперативни, по-бързо да бъдат изпълнявани проектите. Е, подходът за работа чрез доверителни фондове не е, не се използва широко в политиката на Комисията за помощ за развитието. В момента имаме три подобни фонда за Централно Африканската република. И вече имаме първите резултати от използването на този фонд – Имаме също така и фонд за оказване на помощ на страните съседки на Сирия, които приемат голем брой бежанци. Този фонд, е, е, също доверителен фонд, им дава възможност да се справят с тези проблеми а имаме също така и доверителен фонд за борба с причините за нередовна миграция от африканските страни, от Сахел, Африканският рок и Северна Африка. Значи искаме тези фондове да бъдат е, особено целенасочени и те да допълват редовните двустранни или регионални проекти за развитие, които са включени в националните и регионални програми. Значи, чрез доверителните фондове Наред с другото, се надяваме да спомогнем за по-голяма оперативност и по-бързо изпълнение на нашите проекти за развитие и постигане на целите на развитието. Благодаря. Госпожа Аяла е следващата в списъка за изказвания. Си, е... Благодаря, госпожо председател. Подигнати бяха редица въпроси. Имахме преди няколко дни, онзи ден, възможност да разговаряме с генералната дирекция и да обсъдим начините, по които европейският бюджет – допринася за постигане на целите за развитие на хилядолетието. Запознах се с вашите методи на работа. А, когато става дума за изплащането на сумите. А, но би ми се искало да разбера по-добре как на, нашия принос допринася за постигането на целите на хилядолетието, като се има предвид, че комисията работи въз основа на резултати. Е, наред с това имаме и доверителните фондове, създадени в Лавалета – и ще се върна към това, което каза госпожа Ламарк, с най-голямото ми уважение. Един от инструментите за бързо действие, който ни помага по-добре да се справяме с непредвидени и спешни обстоятелства. Това не може да бъде контролирано предварително, разбира се, но трябва да бъде обект на анализ, когато му дойде времето. Като имаме сегашната, преди сегашната формула, когато става дума за страните членки и как ще контролираме а, това като инструмент за европейско развитие. А, и, действията на страните членки и техния принос, как ще се вземат решения в тази е, ускорена процедура. А, е, е, бих искала да се върна към предвидените бюджетни кредити и бюджетните кредити за плащания. Тук има известен дисбаланс. Господин Хофман, докладчик Сянка от моята политическа група, обърна внимание на този дисбаланс. И бих искала да знам какво е положението с предвидените бюджетни кредити за плащания. Те са астрономическа, астрономическа цифра. Откъде идва този, този дисбаланс е, и какъв е резултатът? Положителен или не? Сега Европейският фонд за развитие за 2014 година виждаме, че възстановените средства са доста много. de Haití, pero que nos gustaría saber de qué modo podríamos. В такъв случай, как може да продължим да оказваме помощ, която очевидно е необходима? Благодаря. също се вписах сред изказващите се. Е, смятам, че графика номер 2 е много интересна и тук 35% за обществените поръчки, но 19% са неизвършени разходи. И когато се опитваме да се да, опитваме да начисляваме неосъществени разходи, обикновено е, става дума за измама. Измама ли е това? И защо, колко случаи на измама има? Колко случаи се раз, разследват от Олаф? За жалост никъде не намерихме информация по този въпрос. Това е единия ми въпрос. Освен това се опитах е, вчера да представя докладите на посланниците и виждам, че при неуспешни или частично изпълнени проекто имаме 9 милиарда евро на ФЕД. Това са около 60% от разходите. Е, не ми се струва, че това нищо не значи. Не ми го говорете това. Въобще какви изводи се правят? Мисля, това е проблем не от вчера. И може би се натрупват е, такива примери, които са показателни е, в това отношение. И последният ми въпрос. Лавалета и опита да се разрешат всички световни проблеми е, чрез помощ за развитие. Тук споделям вашия критичен поглед. Иска ми се да чуя вашето мнение. И едновременно с това върви въоръжаване, т.е. има планиране на повече военни а, е, мерки. А, е, помощта за развитие е, как да кажем, голямата сестра, а малката сестра е въоръжаването. Вие как преценявате нещата? Как се отразява това, тази промяна? Е, общо взето има ли усещането сред а, държавите, че явно, как, в смисъл, че дават пари само на онзи, който прави каквото му кажат. Имате ли вие това усещане? Нямаме други въпроси, така че нека чуем отговора ви. Господин Еврокомисар, имате отново думата. Благодаря. Благодаря за тези въпроси. Благодаря и за вашия принос към дебатът във връзка с освобождаването от отговорност. Въпроса за целите за развитието на хилядолетието и европейската приносът на Европейския съюз или по-точно Европейската комисия за постигане на тези цели, този въпрос Е, е така, особено съществен, е, съществена част от, за ефективността на нашата политика. Става дума обаче за цели на хилядолетието и трябва да видим към кои конкретни цели нашата политика допринася най-много. И тук има известна липса на конкретност няма достатъчно данни, които можем да сравняваме, тъй като нашата политика за подпомагане на развитието не е предназначена за постигане на конкретни цели на хилядолетието. Нейната цел е подпомагане на развитието на определени сектори в, в нашите партньор, партньорки образование, земеделие, енергетика – Знаете секторите, в които ние оказваме помощ, сектори, които имат голямо значение за развитието. Постиженията в тези сектори могат да бъдат е, отнесени към целите на хилядолетието, но когато вие ме питате до колко нашата политика за подпомагане на развитието помага за постигане на конкретните цели на е, хилядолетието, е въпрос, на който не е лесно да се отговори тук и сега. Нашият принос към приоритетните сектори на развитието обаче е много по-ясно и конкретно. Нашият принос е много по-ясен и конкретен. И много по лесен за установяване. Какво се опитваме да направим в момента? Опитваме се да приспособим нашата политика за подпомагане на развитието за постигане на устойчиви е, цели на развитието, тъй като целите на хилядолетието са доста широки. Премахване на бедността и други подобни цели. Но всичко това се отнася до макроекономическия растеж в някои части на света. но общите разходи за постигане на целите на хилядолетието не са били никога до сега оценявани, преди да започне дебатът за устойчивите цели на развитието. Какво правим в момента? Не само подпомагаме растежа и създаването на работни места, но възниква и въпроса какъв растеж точно ни е интересен, за да може той да бъде в дългосрочен план устойчив. Тоест ключовия е въпрос за мен е как макроекономическият растеж да бъде превърнат в полза в макро мащаби и в микро ползват правилни стъпки за конкретният гражданин на тези страни. По отношение на доверителните фондове за Африка и фондовете, които са предназначени за борба с причините за миграцията. Ще повторя, че този доверителен фонд обединява 5 милиарда и 800 милиона от различни европейски инструменти. Преди всичко от резервите на европейските фондове за развитие, като ги насочва към тези конкретни проекти, които ще допренесат за борбата с причините за нередовната миграция. Тук участват и други инструменти. Също така принос имат и 25 страни членки и две страни, които не са членки на Европейския съюз. Около 80 милиона се набират по този начин – Значи по този начин това се добавя към фондовете, които управлява Европейската комисия. Процедурите за доверителните фондове от техните управителни съвети и онези, които правят вноски в тези фондове и имат право да гласуват в съответните управителни съвети. А това са тези страни, които дават повече от 3 милиона, внасят повече от 3 милиона в доверителните фондове. Те взимат решенията за конкретните проекти, които биват одобрявани. И също така и взимат решение за общото прилагане. И а, наблюдение и контрол на дейността на съответните доверителни фондове. Следят за това дали се спазват правилата. Същите правила въжат за доверителните фондове, както и за други финансови инструменти, бюджетни кредити, помощ за подкрепа, бюджетна подкрепа и, прочее. Тук е необходимо съвместно участие на всички служби на комисията, заедно с страните членки. Необходим е по-широк дебат за използването на доверителните фондове. Дебат, който трябва да се води и в Европейския парламент, и в съвета. Защото сега сме изправени пред опасността да бъдем обвинени, че използваме с предимство доверителни фондове в нашата политика за подпомагане на развитието. В никакъв случай това не е така доверителните фондове са само допълнително средство, допълнителен инструмент за осигуряване на по-голяма целенасоченост на нашите операции, за да може нашата политика за подпомагане на развитието да бъде по-ефективна. -ефек Значи необходим е дебат за използването на доверителните фондове, за да можем да планираме по-добре тяхното бъдеще действие. По отношение на ролята на Олаф в, в, в връзка с е, европейските фондове за развитие и нивото на измамите и нередовните финансови операции. Вече сме представили нашите отговори и в тях са включени данните за всички случаи, от, започнати от Олаф ОЛАВ през 2014 и 2015 година за всички дела започнати от Олаф. Броят на приключените процедури е 10. по които все още ще се работи а напълно приключените случаи, по които е приключила всякаква работа, са 8. Има 12 производства, по които в момента продължават разследването на ОЛАФ във връзка с използването на ЕФР. Ние сме готови да ви предоставим и конкретна, подробна информация във връзка с разследванията на Олаф. Сега, разликата между предвидени бюджетни кредити и бюджетни кредити за плащания. Някой спомена за тази разлика. Политиката за подпомагане на развитието в рамките на тази политика разликата между едното и другото е, е очевидна. От една страна имаме бюджетни, предвидените бюджетни кредити и от друга страна бюджетни кредити за плащане. Между едното и другото има разлика. Опитваме се да намалим тази разлика. изправени сме тук наистина пред проблем, предизвикателство, което което трябва да се справим. Трябва, доколкото е възможно, да сближим е, едното и другото, предвидените е, бюджетни кредити и плащанията. Е, мога да предоставя информация не само но не само за числата, за които става дума, но и за причините, които са довели до това състояние на нещата. За Хаити, след земетресението през 2010 година, Хаити преодоля най-неотложните нужди, хуманитарни и за възстановяване с помощта не само на Европа, но и на други страни. Хаити обаче все още е изправено пред, изправено пред големи предизвикателства. Поради кръхкостта на хаитянските институции. Ние подпомагаме държавното строителство и реформите в Хаити – с цел да бъдат възстановени основните услуги, образование, управление на публичните финанси, отчетност, реформи в публичния сектор. В момента участваме в преструктурирането на управлението на публичните услуги. А, след като приключи така най-неотложната задача по хуманитарната помощ и възстановяването. И Европейския парламент, и Европейският сметна палата направиха препоръки, с които ние се съобразяваме. В тези препоръки се казва как трябва да се пренасочи нашата помощ и как е да се повиши нейната ефективност. Сега за връзката между сигурност и развитие. все по-голяма става нуждата стабилност, мир и сигурност да се разглеждат заедно с политиката за развитие, като взаимно допълващи се политики. В много случаи е изтъквано, че не може да има реална и устойчива сигурност без развитие и обратното е, развитие без е, сигурност и стабилни, стабилни условия за това развитие. Но каква е точно връзката между сътрудничеството за развитие и сигурността в момента се анализира, обсъжда се от службите на комисията и искаме този дебат да се разшири, в него да участват страните членки, съветът и Европейският парламент, защото тук има определени ограничителни условия, заложени в договора и в международните споразумения, където се прави разграничение между военните цели и целите на развитието. И в рамките на тези разграничения бихме искали развитието за подпомагане на сигурността да отговаря на нашите задължения по договора и на правните рамки – които може би ще трябва да бъдат актуализирани, за да може да се засили връзката между тези две страни на помощта. но във всички случаи, разбира се, военни действия не могат да бъдат част от нашата политика на развитие. Бихме искали обаче да бъде по-ясна връзката между сигурността и развитието. И заедно трябва да се опитаме да дефинираме същността на а, тази връзка между развитието и сигурността. Благодаря колегата Целер. Целер има въпрос. Благодаря господин еврокомисар за предложението отправено към парламента при изграждането на да участваме в изграждането на този доверителен фонд. Но аз не мога съвсем да си представя какво друго може да се прави с този доверителен фонд в по-различно от досегашните фондове в политиката за развитие, но след лавалета се чува, се чу, че този фонд се създава за да, да подтикне Америка, африканските държави да сключат с Европейския съюз спогодби за реадмисия, защото, доколкото знам, до сега там нямаме такива спогодби и как подобно на Турция, това трябва да бъде стимул. Бихте ли потвърдили този слух или в това няма нищо вярно? Господин Еврокомисар, имате думата. Като четете документите от Лавалета, плана за действие, политическата декларация, лесно ще видите, че слуховете да се обвържат в фонд, доверителните фондове с политиката за връщане на незаконните мигранти или бежанци в а, африканските страни с с чисти слухове, защото никъде няма нищо, което дава основание за подобна връзка между нашия нашите дейности по доверителния фонд и готовността да, за сключване на каквито и да било споразумение за връщане. Но в споразумението от Котоно има договорености за връщане в друга рамка обаче, различна от доверителния фонд за проследяване корените на незаконната миграция. За това аз мятам, че в процесите ни на вземане на решение при фонда за Африка ще има ясни приоритети за съсредоточаване върху проекти, които наистина са насочени към това по-голяма стабилност, образование, подготовка, квалификация в африканските държави, по-добро управление на миграцията, а не по-добро връщане на бежанци в африканските страни. Така че в този контекст наистина бих искал този фонд да се разбира като пример за по-съсредоточеното разрешаване и принос за постигане на нашите цели, да преминаване от незаконна към законна миграция, защото крайната цел на нашата политика в областта на миграцията и този фонд, който цел може би ще постигнем в недалечно бъдеще, е да превърнем незаконната миграция в законна, т.е. да изработим програма за законна миграция, която ще даде възможност на нас в Европейския съюз и на нашите африкански партньори в други е, страни по света да създадем условия при които миграцията няма да бъде свързвана, понятието миграция няма да се свързва с за да принудителна миграция. Миграцията ще бъде въпрос на свободен и избор. Хората да поемат да, към миграцията не от отчаяние, а по-скоро защото виждат в това стимул и вдъхновение. Така че към това са насочени нашите политически декларации, с които бяха съвместно приети между африканските и европейските лидери в Лавалета, както и планът. Благодаря, казва председателката. Имаме още една точка от дневния ред. Последната вече я отложихме с ЕИБ. Сега е, госпожа Ламарк, е, им, е, искате ли да кажете още нещо? Защото ще поговорим 8, за 8 до 11 ефара. Ако искате сега да кажете благодаря, да отговоря на два на въпроса. Ние, а, понеже попитахте за фонда за Централна Африка, да, и второ за неизвършените разходи от бенефициента. Нямаме средства и не винаги имаме средства да проследим дали става дума за недоглеждане, немарливост или корупция. Олаф се занимава с този въпрос, но ние посочваме този доклад специално в Сенегал, но там става дума за 100 000 долара, където комисията е, казва, че тези средства, за тези средства нямаме документи. Председателката, благодаря много, значи благодаря господин еврокомисар, господин генерален директор. Сега продължаваме с господин Лука Лазароли и дейността на ЕИБ за операции извън Европейския съюз. Направо ви давам думата. Thank you, um, honorable members. Благодаря, уважаеми членове на парламентарната комисия. За мен е удоволствие да застана днес пред вас за да обясня малко по-подробно на вашата комисия как работим с страните извън Европейския съюз. Зная, че тази сутрин сте разгледали специалния доклад на Сметната палата за инструмента за инвестиции за АКТБ. Е, това е всъщност основен наш инструмент и покрива две трети от дейността ни в страните от АКТБ. Но това не изчерпва всичко като инструменти. Ние имаме и собствени източници и аз бих структурирал своето изказване така, че да се спра на три въпроса. Първо малко цифри и факти, които според мен са важни е, за дейността на банката в страница от е, АКТБ през 2014, т.е. миналата година. Искам да спра вниманието ви на някои моменти, свързани с развитието, въпроси, които сте разглеждали в тази комисия миналата година. Вие направихте препоръки към банката и накрая какво смятаме да направим в страните от АКТБ през следващите години. И така, нямам намерение да ви засипвам с е, цифри, но мисля, че е много важно да кажа някои неща, които обобщават нашата работа от последната година 950 милиона е общата цена на проекта, 33 проекта в различни държави. Ние одобрихме е, една сериозна сума за операции в, е, в сравнение като, като дейност на банката и, и 75% е, от сключените договори и подписаните суми са свързани с договори договори с частния сектор. Държа да подчертая това, защото това е много важен елемент, че ние постепенно разширяваме дейностите с частния сектор и това е свързано и с инвестиционния инструмент, за който сте говорили тази сутрин, така че нека да кажа, че ние подкрепяме относително рискови операции в частния сектор и в, разбира се, в тяхната търговска дейност. Банкът предостави около 66 милиона различни форми на грантове, под като субсидии и техническа помощ за различни проекти. И може би друг важен елемент, на който трябва да ви обърна внимание, че около 50% от дейностите на банката в тези страни е, са преминали през финансови посредници, което ни дава възможност е, да да работим при, в условията на една разрушена економика. Мога да цитирам много цифри, но важното е, че 760 заема за предоставяне на малки и средни предприятия, 10 са заемите на под формата на микрофинансиране на микрофирми. Ние работим все повече с местни играчи и предоставяме различни средства за тях, съобразявайки се с различната обективна, различните обективни факти в тези страни. И аз мисля, че над половината, е важно да кажем, че над половината от нашата дейност е насочена към фирми, които подпомагат дейности на жени е, и още нещо във връзка с нашите дейности. Имаме четири транзакции. Това, което е важно, защото, разбира се, е, имаме много сериозен, сериозно отражение. Ние е, инвестираме от едно евро срещу 7 евро са инвестиции, т.е. отражението, така наречения леверидж ефект е много голям на това, което правим. Ние и още, още нещо ние действаме понякога много традиционно, но в мажен, важен сегмент, като възобновяеми енергоисточници, електроразпространителни мрежи в страните. Знаете, че Разработихме методология, която ни позволява да се опитаме да измерим резултата от тези проекта и да оценяваме дали проектите са осъществени правилно. Малко цифри и тук. 850 хиляди домакинства бяха електрифицирани, като едновременно с това за водоснабдяването, друг много, друга много насъщна нужда, ние финансираме проекти, които гарантират на около 31 000 домакинства достъп до чиста вода. И още две важни неща, пак казах, няма да се спирам надълго и на широко и няма да ви засипвам с цифри, но миналата година бяхме изправени пред кризата с епидемия от ебола. Опитахме се в рамките на своите възможности да помогнем и специално страни като Либерия, Гвинея, в, работихме много активно в Либерия, работихме много за подобряване на положението на летището, самото летище да се модернизира. Като в Гвинея пък изработихме мощности, създадохме мощности за навец сега за миграцията най-насъщния е наболял проблем. Банката активно обсъжда с комисията как най-добре да помогнем, присъстваме навсякъде, включително в страните от АКТБ и страните, така да се каже, източник на миграция. И в това отношение ние се опитваме е, да видим същността, корените на проблемите. Аз споменах е, микрофинансирането, но имаме и сериозни инвестиции в инфраструктурата на някои от тези страни. И сега позволете да кажа само две думи за измерването на резултатите и прилагани от нас подход. Знам, че миналата година този въпрос бе пространно обсъден в тази комисия и бяхме така в прав текст приканени да направим нещо повече по въпроса. Както знаете, през 2012 година самата банка направи вътрешен преглед на своята методология и измерване на резу... за оценка на резултатите. Е, това не е начина по който подбираме проектите, по-скоро тук целим работа с е, е, индивидуалните инвеститори. Има економическа, финансова, социална, екологическа и друга гледна точка, които се оценяват. Но това, което е много важно с какви фирми осъществяваме дейностите, защото ние гоним по-дългосрочен ефект, не гледаме просто как изглежда една транзакция транзакция, а дали тези проекти могат да допринесат допълнително, да тласнат частния сектор и разбира се дали са в съответствие с преследваните от нашите политика. Тази година за първи път излязохме с официално публикуван доклад който мисля вече е разпространен и който ви дава възможност да хвърлите поглед върху нашата дейност като банка. Както ще видите и там, ние се опитваме да видим във всеки проект и резултата. Е, как, когато ем, правим инфраструктурни проекти, колко домакинства ще имат полза, когато говорим за транспортни проекти, колко хора ще се възползват и ще, ще ем, извлекат полза от това. И е, сега, до тук за миналото, сега малко за бъдещето. Е, Ние какви дейности ще преследваме? Няколко думи на вашето внимание, защото има наистина много сериозни така, линии, по които насочваме нашите работи. Разбира се, основна инфраструктура, това е изключително важно. Винаги е било, винаги ще бъде важно. Основната инфраструктура отговаря на насъщни потребности, така че говорим за достъп до е, енергия, транспорт, вода, здравеопазване. Знаем, че огромно процент от населението на тези държави няма достъп до чиста питейна вода, така че е много важно. Друг, друг много важен момент е да работим с частния сектор. Ние гоним, така да се каже, 75%. Знам, че е много, но е много важно. Това ще бъде един от основните двигатели за да нарушим частния сектор. Разбира се, зависи от това какво произвеждат. Като ние ги подпомагаме по отношение на трупа на собствен капитал, споделяне на риска, различни инструменти, рисков капитал и всичко, което присъства в, по тази линия. Ние се опитваме да подпомагаме не само изделията, но и различните фирми, оказвайки техническа помощ, включително на бенефициентите. Е, е, разглеждаме различните валути, знаем колко е трудно за един предприемач, бизнесмен да получи дългосрочен заем в местната валута. Така че по този, по този начин подпомагаме частния сектор. Опитваме се също така да увеличим принадената стойност Искаме да разработваме нови партньорства, които да са по посока микрофинансиране, за повече микрофинансиране, пък имаме нужда от участие на регионални местни асоциации, които използват такъв вид е, микрофинансиране. Искаме да имаме максимален брой страни, е, партньори местни играчи, за да имаме нови видове сътрудничество с техническо подпомагане и така нататък. След това климатичните изменения и действията в тази сфера. Няма да говоря много по тази тема, тъй като, както знаете, в момента това се дискутира, много ангажименти се приеха за едните години. Сега имаме общ ангажимент от 20 5% от дейността на банката да отидат за климатичните действия като приоритет. Вероятно сте чели, че банката е готова дори да участва по-активно в държави извън Европейския съюз, да речем 35% до 2020 година. Отваряме също нови офиси, знаем, че е важно да присъстваме по места. Ние никога няма обаче да бъдем подобно на други а, организации, присъстващи навсякъде, тъй като се опитваме тези а, разходи да бъдат сведени до минимум. Ние сме си в Люксембург, но е важно да присъстваме и по места. Наскоро отворихме офис в Адисабеба, също така и в Нянде и в Абижан смятаме да отворим такива офиси. Нещо много важно, което се случи миналата година, беше създаването и използването на един пакет, който наричаме импакт или въздействие. В контекста на това развитие трябва да кажа, че това са около 500 милиона, които са заложени за най-високо рисковите проекти. Тази възможност, дава възможност за дялово участие в нови фондове с съответни менеджери. Започнахме с една сделка, която е много важна за нас и това е подкрепа за един нов фонд в Източна Африка. 8 милиона отпуснахме. 8 милиона, които дадаха възможност на този фонд да набере 60 милиона и тези 60 милиона ще отидат за 20 проекта. Ще продължим да работим в тази посока. Това е един фонд, който има различни цели, които са свързани и с насърчаване на достъпа на жени до економическа дейност. И наскоро имаше също едно друго действие, което подкрепихме. Нарича се Осана Джи. Това е една фирма, която разработва приносими туалетни в Кения. И казвам ви го, защото понякога мислим за големи инфраструктурни проекти, но са необходими и такива малки проекти, които смятаме да преследваме в бъдеще. Финансирахме също така нови дейности през 15-та година с този инструмент. Е, до година ще говорим за това. Това са приоритетите ни, нови проекти, частния сектор. Опитваме се да правим много повече. От друга страна е много важно да се напаснат нещата и да се поограничат, тъй като действителността е различна и доста по-трудна. И но е необходимо всеки път да предлагаме точно това, което е необходимо в конкретната държава. Така че има ограничения предлагането, което можем да дадем. Ако искате обмен с нас, трябва да спрете до тук. Добре, спирам. Благодаря. Предвид напредналото време, а и след това аз имам допълнителен ангажимент. Искам да се спра на въпроса за проектите с подпомагане на жени. Ролята на проекти за жени е наистина важен. Освен това имах възможност с вас да си поговорим вече поизпратихме ви писмени въпроси. За жалост трябва да кажа, че отговора на въпросите ме кара да мисля дали не трябвам да трябва да изкарам курс по банково дело, за да разбера отговорите. Те са толкова експертни, технически, че наистина трябва много време и много четене, за да разберем отговорите, което е жалко, защото аз мисля, че дискусията с Е и Б е, трябва да се води делово, без да се впускаме в дълбоко банково теоретизиране. Въпросите, които ще поставя накратко, са следните. Вие говорите за задълбочени анализи. Колко време отнема един такъв задълбочен анализ горе-долу, преди да се прецени дали парите на комисията и на ЕБ, Е и Б трябва да бъдат дадени? Има ли ми, минимална граница за обема на проекта, за да се допусне той за насърчаване? Има ли различни степени при, да речем, микрофинансирането? Там се говори за по-малки обеми. Колко време минава, докато реши ЕИБ да подкрепи един проект т.е. от подаването на заявлението през тези задълбочени анализи до решението и кой етап отнема най-много време и защо и колко време минава от одобрение на инвестицията до плащането на първата сума защото предполагам, че нещата не стават автоматично. Благодаря за отговора на първите въпроси. Времето е доста напред. Колешката Аяла, две минути, моля ви. Ah, благодаря, госпожо председател. Много ви благодаря. Искам да благодаря на ЕИБ за представянето. Искам да задам въпрос, свързан с документите, които са подадени за информация и тези, които са прияти от комисията е, и в банката. Ще е възможно ли да имаме достъп до тези документи? И след това питам се дали одитите или аспектите, свързани с измами. А, казахте, че работите и с ОЛАФ и с други национални агенции, организации. Знаете, примерно, тя ги аудитират големите аудитни фирми, като KPMG. Това са частни фирми. KPMG имаше доста проблеми, особено в Португалия. Когато обаче има проблеми с измами и фондове, които трябва, които са пряко свързани с европейски средства, какво точно правите, към кого се обръщате и се питам колко пъти въобще сте се обръщали към Олаф. Danke und Kollege Wali, bitte си. Си, рапидисимо. Благодаря съвсем набързо и аз искам да благодаря на ЕИБ, благодаря и на отговорите и много интересни данни предлагате. Тук имам един единствен въпрос и този въпрос е свързан с проектите, които се финансират, както и обществените поръчки в тези трети страни. Какви превентивни инструменти използвате, за да може да направите така, че да сте сигурни, че не финансирате предприятия, които най-вероятно рециклират, както бих се изразила аз, или перат пари за терористи, тъй като в тези страни има такива проблеми. Също така прозрачността на системата, на банките, достатъчна ли е, за да има а, такава гаранция. Както знаете, има прозрачност за, за физическите лица, но когато става дума за дружества, няма такава прозрачност. Исках да разбера дали осъществявате контрол и дали може да дадете някакви идеи на законодателя, който да упрости процеса. Благодаря. Благодаря, господин Лацароли. След това ще трябва да оставите няколко минути на комисията. Ние всъщност приключваме заседанието, но преводачът търпеливо ще издеянят още няколко минути. Имате думата. Thank you. Um, uh, Ще се опитам да бъда много сбит. Що се отнася до сроковете? Всичко зависи от сложността на проекта. Ако финансираме малки средно предприятие, всъщност финансираме някакъв портфел, тогава нещата са по-прости. Разбира се, че трябва да се направи оценка на партньора, трябва да се направи оценка на капацитета на нашия партньор да си свърши работата. Трябва също така да направим оценка на това как партньорът прилага различни добри практики. Например, най-добри банкови практики, що се отнася до измами или пране на пари. Но там няма голям проект. Трябва просто да се направи ясна оценка. Например, е, оценката за въздействието върху околната среда или други оценки. Това са технически аспекти, които са важни. Същото се отнася и за финансирането на голям транспортен проект, например магистрала. Тоест, сложността на проверката зависи от самия проект. Ако даваме, например, кредит на банка, която ще го отпуска на малки и средни предприятия, е различна. Ние да речем вече знаем, че това е достатъчно добър партньор, прави се due diligence или правно-финансов анализ, така че всичко зависи от проекта. Понякога не приключваме процеса на правно-економически финансов анализ, защото не смятаме, че съответната е, организация е достатъчно убедителна. Им кажем, ако, например, правите поръчките по този и този начин и може да го докажете, тогава е, ще работим с вас. И понякога цяла година отива в това. Всичко зависи от това в какъв момент започва работата и как работи нашия партньор в а, сферата на обществените поръчки или околната среда, например. Какво правим, за да може нашите пар... да сме сигурни, че нашите партньори не финансират споменахте тероризъм и други? Имаме политики, които са оповестени, те са публични, те дефинират а, нашето понятие за не спазваща правилата юрисдикция. Има институции е, като ООН, като МВФ, като Европейски съюз, като ОИСР, които имат съответни критерии и ние разчитаме на техните критерии за определена държава, да речем. Когато обаче говорим за капацитета на отделните ни партньори, имаме доста интегриран подход за правно-финансово-економически анализ и се занимаваме точно с това, как работи нашия партньор, какво конкретно прави той, за да се справи с някои от нашите безпокойства. Това се съпътства с а, мисии за мониторинг, когато средствата отидат в МСП, Искаме да знаем как става това и има отчетност, което ни дава информация и ние вече знаем как се развива процеса. След това Олаф Ние сме нова институция и сме длъжни да подаваме информация по такива случаи честно казано, не мога да ви кажа колко такива казуса е имало до момента. Не мога да ви дам цифра в отговор. Ако искате, ще ви дам информация, но е, не са много, не е голям броя. Бих казал, че е малък. Но ако искате конкретна цифра, ще трябва, когато получа тази информация, да ви я изпратя. Sorry. On procurement. Що се отнася до обществените поръчки? Вие питахте какво правим, за да сме силни, че нашите партньори не финансират а, туризма. Както казах, има правно-економическо социален анализ, due diligence. А, това го правим за всички транзакции, финансови и така нататък, тъй като понякога случва някои от нашите партньори да бъдат в риск от такава, е, такъв един процес. Прави се оценка на страната, разчитаме на стандарти, т.е. на институции, които са изготвили стандарти. Ние разчитаме други да го направят, не го правим самите ние. След това обаче правим такъв задълбочен анализ на съответната институция и конкретно какво правим. Е, може, изпращаме анкетна форма, извинете, формуляр, питаме, спазвате ли тази най-добра практика и така нататък, що се отнася до скрининг, вътрешни проверки, ако се налага отиваме в командировка, посещаваме съответната институция, ако видим, че партньора не ни предоставя достатъчна информация, не работим с този партньор. Ако това не е партньор, който можем да приемем, ние не работим с него след това имаме ли безпокойства, що се отнася до, до допълнителния мониторинг. Имаме различни защити, които са записани в договорите, които подписваме. Мога да ви дам един пример. Как може да сме сигурни, че не се използват парите в определена държава, в която, с която не работим? Ми тогава казваме, че средствата по тези проекти трябва да останат в самите проекти. И ние проверяваме дали проектите наистина са разположени в съответната юрисдикция. Тоест имаме и договорни способи, посредством които редовно може да проверяваме как се използват средствата от нашите партньори. Thank you very much. I do not see... Благодаря, не виждам никакви допълнителни коментари. Европейската комисия иска ли да каже нещо? Благодаря, госпожо председател. Четири неща. Първо поздравявам е, резултатите, е, е, ЕИБ за поставяне на резултатите. Ние оценяваме техните усилия тук и смятаме, че те са изключителен принос към комисията за развитие на комисия, към политиката на развитие на комисията. Второ, отчитаме като много положителен факт, че възможността за повторно е, реинвестиране и, се, и това става на базата на досегашните операции, което означава, че за бъдеще може да се постигне устойчивост на е, е, инвестиционни инструменти. Освен това е много хубаво, че комисията насърчава Ейба да продължава своите усилия за допълнително участие във всички операции. Смятам, че това ще бъде е, особено полезно. Това ще даде смисъл на тази дейност в е, общи операции. Не смята, не бих казала, че... Ето, ми казвам, че това не се правеше в бъдещето, но мисля, че в бъдеще ще бъде добре да се даде е, сериозна обосновка на направеното. И накрая искам да подчертая, че комисията обръща особено внимание е, на въпросите свързани с фискална оценка и тук позицията на комисията е много ясна. Трябва да гарантираме изпълнението на минималните стандарти за добро управление при е, данъчно облагане в всички е, дейности, свързани с инструмента по АКТБ. Благодаря Докладчик. Вече трябваше да си тръгне. Благодаря на всички информацията. Извинявайте, че малко така ни пресираше времето следващия път ще се организираме по-добре. Благодаря на всички колеги, които издържаха. Желая приятен, приятна вечер до идния четвъртък 9 часа. Хубава вечер на всички.